Good morning, colleagues. We're going to make a, a prompt. Здравейте, колеги. Нека започнем на време. Знаете, че имаме изслушване за свободата на медиите в Европейския съюз, медиен плурализъм и свобода в Европейския съюз. Два часа сме отделили, което разбира се е много малко време, като се има предвид колко е важна темата. Важен е и контекст, защото сме свидетели на драматични промени, които тревожат всички нас. Много приятно ми е да кажа добре дошли на членовете на комисията, които са в залата най-вече на госпожа Спинели, на която ще дам думата след няколко минути. Тя всъщност е нашия докладчик по доклада заглавен Свобода на медиите и медиен плурализъм в Европейския съюз. Преди да дам думата на Барбара, ще кажа няколко думи. Свободата на пресата винаги е била част от свободата на демократичните идеи, европейския идеал. Затова и проблемът е толкова важен за членовете на Европейския парламент. Свободата на медиите е важен критерий за присъединяване на всяка страна към Европейския съюз. Следователно, структурно като правно основание тази тема също е много важна. Тя се засяга във външната политика на Европейския съюз. Всички държави членки трябва да дават пример и да бъдат особено последователни в това отношение, но ние трябва да знаем и ще го чуем и в изслушването на първо място какво съставлява медийната свобода – Нашите експерти ще опишат какво се случва в момента. Първо ще чуем докладчика ни, след това поредицата от експерти. Ние сме изготвили проучване, сравнителен анализ на медийната свобода и плурализъм. Този анализ е изготвен от нашия отдел за политики. Вие разполагате с него. Можете да го проучите. Ние ще работим по проучването и ще навлезем в по-големи подробности в хода на тази година. Но сега веднага ще дам думата на докладчика, която да премине към темата на нашето изслушване днес. Заповядай, Барбара. Благодаря, господин председател. Благодаря и на експертите, които ще се изкажат след малко като докладчик по новия доклад за медийната свобода, мога да ви уверя, че ще се вслушам във всички ваши мнения. Така че изслушването всъщност поставя началото на нашите общи усилия. Тук са важни и вашите предложения, както и вашия опит. Десетилетия наред аз самата съм била журналист, от тук и моят интерес към темата. Много съм притеснена, че истинската свобода на медиите, тяхната независимост от економически и политически интереси вече е под въпрос. Европейският парламент разгледа тази тема и в доклад от 2013 година, пак изработен от комисия Либе. Няма да говоря за отделни държави членки. Принципно ми се струва, че има отстъпление във всички от тях – Може би ще нахвърлям няколко идеи, които показват, че има наистина влушаване на първо място. Тъй наречените фалшиви новини. Във все повече европейски демокрации, а и по други места, хората се питат какво става с демокрацията. Интернетът, социалните мрежи стават прицел на фалшивите новини. Доверието се уронва и би трябвало да се намери някакъв начин да се сложи край на фалшивите новини, защото от това зависи и репутацията на киберпространството. Разбира се, фалшивите новини не се разпространяват само в интернет. Понякога ги виждаме и в тъй наречените традиционни медии. Явлението не е ново. По време на студената война то също беше разпространено, да не говорим с скандала около оръжията за масово унищожение в Ирак. Но разбира се, интернет е едно информационно пространство, пред което традиционните медии стават все по-свити. Затова трябва да получим помислим за някакви политически мерки, да се сложи край на явлението. В момента има огромна промяна, сравнима с откриването на печатната преса, радиото или телевизията. Има множество сили, които са в офанзива. Има, разбира се, и много страхове, свързани с интернет. Не всички от тях са оправдани, но трябва да имаме предвид че наистина има все повече и нови явления. Не бива да се допуска политическата намеса, тъй като при информацията се смесват всякакви политически интереси. Нека ви напомня и за журналистите, които често са подложени или на турмоз, или на автоцензура. През април Съвета на Европа мината година оповести проучване, в което обяснява как се разпространяват тези лоши тенденции. За нас е много важно те да не се разпространят още повече. Необходимо е да говорим и за автоцензурата, защото политическата намеса чрез различните редакции със сигурност присъства. Необходимо е да имаме предвид причинно-следствената връзка, която всъщност създава страх – и все по-голяма автоцензура сред журналистите. Истинските причини и за фалшивите новини, и за автоцензурата остават скрити. Не се знае дали те идват от политическите или економически групи но Уилям Уейл е измислил този термин фалшиви новини през 50-те години и той е обяснил на времето, че това са новини, които се създават от тези, които искат да защитят интереси, не винаги лицеприятни, не винаги напълноредни. На трето място – Нещо друго, което е много важно, господин председател, това е демокрацията в Евросъюза. Имам предвид критериите от Копенхаген. Страните кандидатки трябва да се съобразят с Европейската харта за основни права и член 11 по-конкретно. Лошото е, че след като една страна стане държава членка, като Чили всичко вече е позволено. Посяга се на свободата на пресата и в Италия, и в Испания, в Польша и Унгария. Затова като Чили нашата харта е по-напреднала от конвенцията. Не е достатъчно да има свобода, трябва да има и плурализъм. На четвърто място трябва да обърне внимание на подаващите сигнали. В доклада от 2013 година ние говорим за необходимостта те да бъдат правно защитени, но все още нямаме европейско законодателство в тази област. Нещо много важно, особено при интернет. Трябва да настояваме на пето място економическата криза и нейните последици. Тази криза беше съпътствана и от криза в медиите. Като тук става дума не само за свободата на медиите, но и заобщо за тяхното оцеляване – някои вече изчисляват кога ще настъпи кончината на печатната преса. Това е тревога и на журналистите. Виждаме, че тази професия става все по-несигурна. Да не говорим, че заплащането много често е символично, в някои случаи се работи и без пари. Затова ние трябва да направим връзка с Европейската социална харта с правото на достоен труд. И накрая, на шесто място, какви са решенията? Ние разполагаме с хартата, с конвенцията, те трябва да се зачитат. Освен това, трябва бързо да се създаде контролен механизъм на демокрацията. Имам предвид одобрения доклад от парламента през месец октомври миналата година. Един такъв инструмент би бил много полезен. Разчитаме много и на гражданското общество, всички вас, които присъствате в тази зала – Комисията и съвета трябва първо да действат и едва след това да прибягва до член 7, който е най-лошия вариант. Толкова лош, че в някои случаи е почти неизползваем. Благодаря ви. Благодаря, Барбара. Ти наистина ни обясни как ще бъде структуриран твоя доклад, областите, които включва. Много благодаря. Сега се обръщаме към четиримата експерти. Всички те са добре дошли, но ще помоля всички тях да не говорят за повече от 10 минути. Знам, че това е тема, по която може да се говори до безкрай, но ще ви помоля да се ограничите до 10 минути. Ние искаме да навлезем и в дълбочина по някои от точките, споменати от докладчика. Сред нас е Пьер Луиджи Парко, директор на Центъра за медиен плурализъм и медия свобода в Флоренция. Това е проучвателен и обучителен център, съфинансиран от Европейския съюз. Идеята се е да се разработват проучвания свързани с медийната свобода и плурализма в Европа и отвъд нея. Заповядайте, господин Парко. Uh, Благодаря, господин председател. Ще ви представя резултатите от uh, изследването от 2016 година на Центъра. Това е независимо проучване на показателите за независимост и свобода на медиите в държавите членки и както вече споменахте, този проект е си финансиран от Европейския съюз. През 2016 година се осъществи пълното покриване на 28 държави членки, плюс Турция и Черна гора, държави по пътя си към присъединяване към Европейския съюз. Методът, който използваме е анализ на 4 области. Там има 20 показатели, 200 различни променливи, качествени и количествени. 28 експертни екипа участваха. Италия и Малта участваха директно с екипите си на централно ниво в Центъра за плурализъм и свобода на медиите. Използват се основни източници като вторични а, източници на информация, Имаме партньорски проверки във всяка страна и група, която контролира резултатите на местните екипи за оформяне на окончателното решение. Имаме и важна онлайн платформа и това е истински инструмент, който ни позволява да съберем тези данни и по този начин се оценяват различни показатели. Използваме принципа на светофара. Прави се оценка на риска а, има висок, среден и нисък риск. Нека ви представя набързо резултатите от 2016 година. Първата област е най-важната, основната защита основните права и свободи. В тази област ясно е, че Европа се справи относително добре, съществуват закони, правила и норми. Все пак има някои рискове. Основната област е свързана с всеобхватния достъп на традиционните медии и достъпа до интернет. Това е в категорията среден риск и защитата на журналисти, стандартите за, за тяхната защита не е задоволителна година. Общия резултат за основните методи на защита са отразени на картата, която виждате. В червената зона единствената страна е Турция. И Нашата Нашето намерение беше да разгледаме Турция и тази година и бихме искали да го направим след опита за преврат в страната, защото резултатите отразени тук са преди а, опита за преврат. Останалите страни са в жълто, защото там е осигурена основна защита. А, освен това а, съществува и а, опцията за плурализъм на пазара, а, като например концентрацията на собственост, прозрачност и нататък. Тук ситуацията не е чак толкова добра. А, виждате, че най-слабите показатели са свързани с концентрацията на собственост на медиите на средно ниво в Европа и по-лоши показатели за влиянието на собствениците върху редакторското съдържание. По-малко са средствата за защита на независимостта на работещите в областта на медиите. Общите резултати посочват червена светлина само за България и Люксембург, Люксембург, разбира се, е малка страна. Това са рискове, които трябва да бъдат анализирани и какво стои зад тях, но виждаме много страни, които са отсветени в жълто, как изглежда ситуацията по отношение на а, разнообразието на пазара. Следващия показател е политическата независимост. Политическата независимост се стреми да оцени до каква степен е политизирана медийната система, организациите, репортажите и обществените услуги. Тук виждате какви са показателите. Двата показатели, които са по-тревожни, са политическия контрол над медийното съдържание – а, това е в средните стойности, но се доближава до завишените и също така и редакторската независимост, автономност защото това не, се, не е отразено в допустимите граници по отношение на независимостта. На картата виждате, че Турция е в тежка ситуация, проблематична е ситуацията в Черна гора има червен цвят върху Словения и Унгария. Някои от тези страни, които са в жълто, се доближават до червената зона, но все пак в тях има по-голяма степен на независимост. Западна Европа е в зелен цвят. Следващия показател е социалното приобщаване. Тук се опитваме да направим оценка на това как а, се ограничават по-уязвимите части на обществото. Лица с увреждания, мълцинства, жените и така нататък. Според нашите резултати в някои от страните наблюдаваме незадоволителни резултати, например достъп до медиите за малцинствата, това е нарастващ проблем и основно върху малцинствата се отбелязва влушаване на ситуацията и в тази връзка ще се опитаме да задълбочим показателите. Освен това и достъпа до медиите сред жените, там ситуацията също е лоша. Това ни изненада, като показатели, че ситуацията е в средните стойности, но се доближава до високия риск. Отново виждате на картата, кои са страните в червено, Гърция се включва и Латвия. Но виждате, че има и доста страни, които са в жълт цвят. Това означава, че ситуацията в тях е задоволителна. Нека отбележа, че понякога, когато виждате зеления цвят, това трябва да ви показва средната стойност, а не като цяло. Защото тук се очитат средните стойности на показателите. Ако разгледаме по-задълбочено изследването, ще намерим начините, по които да разбираме рисковете, къде те са в средните стойности, къде са по-завишени, а, а не в абсолютни стойности. Какви са заключенията? Нашият инструмент е всеобхватен, добре балансиран и изпробван. Преди 2016 година във всички страни сме извършили проучвания в 19 и след това в 9 страни. Това е наистина доразработен инструмент, който може да се използва, защото той дава много богат източник на информация и данни. Освен това, достъпът е отворен. Можете да намерите информацията на нашия веб вебсайт. Това е проект съфинансиран от Европейския съюз. Може да се използва от изследователи, политици, журналисти и други лица, които искат да разгледат положението във всяка страна. Ако се прилага регулярно, инструментът за 2017 година може да е много полезен за контролиране на ситуацията и създаване на възможности за разбиране на риска, който съществува, освен това да се задълбочи анализа на риска, ако той е наистина притеснителен и да се създаде и а, отзив, а, някаква реакция. А, в момента работим по инструмента за 2018 година и а, ще имаме първа възможност да проконтролираме еволюцията, развитието на ситуацията. Така че а, работата ни за 2018 година протича. Няма финансиране в бъдеще, но се надяваме, че инструментът ще продължи и в бъдеще, защото той е много важен като система за ранно предупреждаване, а също така и за отразяване на необходимостта за корекции в нормативната уредба. Когато установим риск, трябва да разгледаме конкретната ситуация и взимаме решение, когато е необходимо да се намесим. Това е всичко, което исках да представя на вниманието ви. Ситуацията не е толкова добра, колкото се надявахме. Както казах, има много рискови области, но се надявам, че ще можем да работим по тях и ще продължим да проследяваме развитието на ситуацията и ще можем да реагираме възможно най-бързо, когато се отчете някакъв проблем. Благодаря, господин Парко. Презентацията и информацията, която е представена, ще се качи на вебсайта незабавно след изслушването но ако имате въпроси, можете да ги зададете. Това наистина стимулира голям интерес. Благодаря ви. А сега преминаваме към Тайс Берман, главен съветник в кабинета на представителя по въпросите на свободата на медиите към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Работата на тази организация е много важна в сътрудничество с Европейския съюз. В пълна прозрачност работим с Тайс Берман като бивш член на този парламент. Благодаря. Благодаря. Наистина се радвам да видя толкова много бивши колеги. Има живот и след журналистиката, и след политиката. И наистина това звучи доста успокояващо за много от нас. Аз съм базиран в Виена, работя за Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Това е единствения коректив в областта на медиите в Европа. Разглеждаме развитията, предупреждаваме правителствата, даваме съвети, когато се обърнат към нас и не, не когато се обръщат към нас, работим по независим начин. ОССЕ е организация, която първоначално е формирана като форум за обмен на информация и идеи между източните и западните части по военни въпроси. Но в развитието на нещата стана ясно, че сътрудничеството е необходимо не само във военната област, но също така и закрилата на основни свободи. И когато има нарушения на свободите, сигурността наистина страда за обществото като цяло. Така се развива ОС ОССЕ като платформа за диалог в военните въпроси, но също така и по отношение на закрилата на свободите. За съжаление на този етап нямаме представител за свободата на медиите. Службата е там с 15 служители, осъществяваме мониторинг, но нямаме възможност да издадем публично становище, защото нямаме представител. И това е показателно за парализата между източната и западната част. Няма генерален секретар, няма директор, който да изпълнява тази функция постоянно по отношение на демократичните права, права правата на човека, няма а, върховен комисар и никой не знае а, колко дълго ще продължи тази парализа. Можем да кажем, че а, се намираме в ситуация на кома. Бих искал да очертая три предизвикателства пред Европейския съюз. Безопасността на журналистите, наблюдаваме повишаване на заплахите а, спрямо журналистите, и насилието спрямо журналистите в Европейския съюз и държавите членки на ОИСР, най-вече сред жените журналисти. Прехода към цифровите технологии и медии е наистина основния а, а, проблем тази незабавна трансформация, която изисква економически, финансови промени и разбира се технологични възможности как да запазим качеството на медиите и журналистиката, най-вече в селските райони в Европа. На трето място, властите и правителствата не отговарят на задълженията си. Опитват се да се борят с тероризма и словото на омразата и а, много често журналистите са под а, много сериозен контрол. Свободата на медиите и журналистите се оказва, че не е основен приоритет дори и в а, много държави членки в Европейския съюз. Първият аспект – безопасността на журнали... журналистите и тяхната сигурност. Притеснени сме от увеличения брой заплахи и насилие спрямо журналистите. Тяхната професия е наистина такава, която ги излага на общественото внимание. Те отразяват много щекотливи въпроси, дилеми и различни становища. Това ги превръща в лесни мишени. В Холандия, моята родина, 62% от журналистите са получили различен вид заплахи и изплашвания през последната година, включително и от властите ще ви съдим, ако публикувате този материал, например. А, има различни заплахи, които се отправят към тях. Жените журналисти получават най-тежките форми на заплаха. Ето защо нашата служба излезе с доклад по този въпрос. Мъжката шовинистическа агресия срещу всяка жена се проявява и в а, жените журналисти в различни направления. Това наблюдаваме и сред някои лидери, които описват медиите като враг на хората. Това, разбира се, изисква един демократичен дебат. Това е пряко свързано и с самоцензурата. Преди да се публикува някакъв критичен материал за крайната десница, Журналистите си поставят въпроса, трябва ли да публикуваме този материал, струва ли си а, насилието, заплахите, които ще последват. И това е много важен аспект и за Европейския парламент да се окаже натиск. Всички знаят, че правоохранителните мерки и служби не се отнасят сериозно към този въпрос, защото не се предприемат необходимите мерки за справяне с насилието и заплахите. И това трябва да се промени самоцензурата не е в интерес на откритата демокрация. Решенията няма да се намерят, като се крият фактите и становищата. Творчеството на обществото зависи от една открита атмосфера. Трябва ясен политически ангажимент в Европейския съюз. Агресията срещу журналистите не може да се толерира и трябва да се предприемат мерки както по отношение на агресията срещу полицаите. Полицаите също са подложени на подобни заплахи. Тяхната роля е много важна в обществото. На второ място цифровия преход. Google, Facebook са основните, главните редактори в нашето общество те получават и приходи 80 до 85% от приходите в, от рекламите в а, онлайн. А, поставя се акцент върху разнообразието на становищата. В Обединеното кралство, като пример, мога да посочва, че в една четвърт или една трета в селските райони няма независимо печатно издание, няма журналисти, които да присъстват на общински съвети, няма а, надзор, контрол, който да се осигурява. Това въжи не само в Обединеното кралство, но и във Франция, Холандия. Може да протекат толкова много общински съвещания, без да има пред присъствие от страна на журналисти. Блоговете и форумите не могат да ги заместят. Журналистите наистина са уязвими от натиска на правителства и държавни органи. Всеки гражданин може да стане потенциален източник на информация, и това се насърчава чрез дебата, но плурализма и качествените медии са под риск и независимостта на медиите е под натиск. Трябва да обмислим тези развития и Европейския съюз може да изиграе важна роля, като се създаде по-голяма яснота за някои възможности. Публично финансиране за медиите, но също така и възможности да се улесни диалога за наистина стабилни бизнес модели. Отдела за изследване отразява своите констатации в един отличен материал за затрудненията пред медиите и за политическия натиск върху медиите в някои страни. Третият аспект за задълженията, ангажиментите и реалността. Някои правителства са изкушени от възможността да се върнат към традиционните инструменти на цензурата за насърчаване на фалшивите новини и пропагандата. Цензурата никога не е отговор. Трябва наистина да разгледаме фалшивите новини, слуховете, за което ни трябва журналистика от високо качество. Много вестни престъпници наистина са превърнали това в своя основна кауза, като Люмонт, например. В външната служба също се поставя такъв акцент по отношение на Истратком за информацията от Москва. Всички фалшиви новини, които се разпространяват в държавите членки в Европейския съюз. Дуня Миятович, нашия представител, по време на мандата си през март издаде а, изследване заедно с колегите си от докладчиците в ООН и Организацията на американските държави и Африканския съюз. Там се посочват препоръки за борба с цензурата, разсейване на фалшивите новини и повишаване на медийната грамотност ролята на обществените радиа и телевизии наистина може да подсили демокрацията. По този начин могат да се разнообразят каналите на информация. Тревожно е, че страни като Полша осъществяват пряк, строг държавен контрол върху медиите. Над 220 журналисти са уволнени или пък са принудени да заемат по-низко влиятелни позиции от страна на правителството в Полша. За съжаление, някои страни смятат, че основните свободи не трябва да възпрепятстват борбата с тероризма. Това се развива още след 11 септември и това явление не е приключило. Наистина безсмислено е да убиваме свободите, за да ги запазим. Журналистите имат право да защитават източниците си на информация. Трябва да се изключва комуникацията между журналистите и техните източници при отразяването на обективното отразяване на събитията. В Холандия по новото законодателство не са предвидени такива мерки. Повдигнали сме този въпрос, но за съжаление без успех. Освен това, в Германия се наблюдава с новия закон за социалните медии налагането на непропорционално високи глоби. Границите на свободата на словото трябва да се налагат след, а не преди изказването на мнението пред съдя, например. И накрая клеветите. Това присъства в наказателните наказателния кодекс в много страни. Журналистите могат да бъдат лишени от свобода. Наблюдават се промени. Един добър, скорошен пример е Малта в началото на тази година бяха въведени промени в наказателния кодекс. Показват, дават ми знак, че вече съм отвъд времето си. Тук на картата виждате страните, в които има все още нормативна уредба, която налага различни санкции по отношение на клеветата. Европейския съюз трябва да продължи да бъде модел в света за спазването на основните свободи, в това число и свободата на медиите. Благодаря. Много благодаря. Изключително интересно бе вашето изказване. Може би е време да заявим категорично подкрепата си за качествената, независима журналистика и още в увода трябваше да кажа, че журналистите често пъти работят при невъзможни условия, но вие сте бивши евродепутат, така че очевидно е да имате такава чувствителност към темата. И така плавно преминаваме към представител на журналистите – Рената Шрадер, е, директор на Европейската федерация на журналистите. С голямо удоволствие ви давам думата. Thank you very much. Благодаря ви. Благодаря, господин председател, Благодаря на комисията Либе за организирането на това важно заседание. Специално благодаря на Барбара Спинели, която се е натоварила с сложната задача да напише доклад по така сложна тема. Няма нужда да давам подробни разяснения, но за ваша информация ще кажа, че представляваме над 40 сдружения и асоциации на журналисти в държавите членки на Съвета на Европа. Най-напред искам да благодаря сърдечно за важния доклад за плурализма в медиите от Центъра за медиен плурализъм. Този доклад от 2014 година се изготвя ежегодно и е много полезно средство за проследяване на актуалното положение и това средство трябва да стига до всички заинтересовани. През Годината по-рано бях в Ирландия. Там има голяма опасност от концентрация на собствеността върху медиите, благодарение на евродепутатите и благодарение на участието на всички заинтересовани в съпротивата срещу тази тенденция, сливането на няколко големи медии бе предотвратено. Искам да споделя заключението, че концентрирането на собствеността върху медиите в някои конкретни ръце е една от най-големите опасности за медийното съдържание, за независимостта на медиите, за тяхното разнообразие. Аз започнах да работя преди 25 години, когато лобирахме за медийно многообразие. Не мога да твърдя, че Европейският парламент има вина за това, че нашият проект от 1992 година не видя бял ден, но това не се дължеше на парламента, а на държавите членки. Имаше идея в нашия проект комисията да приеме зелена книга за медийния плурализъм. Това срещна огромна съпротива от страна на държавите членки и сега сме свидетели на все по-голяма медийна концентрация, както и на проистичащите от нея проблеми. Вие също споменахте, е, сега основно за нас е да се борим с така наречените новини МНТ фалшивите новини. Всъщност това разкрива неуспеха на медиите да гарантират многообразието на своите източници. Наистина, медийната екосистема непрекъснато се променя, обаче безпредседентната концентрация на национално или на местно ниво, вие споменахте нивото на селските райони и напълно съм съгласна с вас, застрашава правото на хората да знаят, включително да знаят кой какво притежава. Мисля, че прозрачността на собствеността е изключително съществен аспект и не би трябвало да е чак толкова трудно да се направи регулиране на европейско ниво, за да се уреди тази прозрачност. По отношение на новините Менте и е, пристрастното отразяване на събитията, лесно е да се борим с тях на думи, но не и на дела. Вчера естонското председателство заяви, че утре ще организира семинар за медийния плурализъм и правовата държава в цифровата епоха. Надявам се, че тези думи ще бъдат последвани от дела. И е, нашето а, общо събрание със сигурност ще се занимае с препоръките на конференцията. А, в а, нашата федерация през май в, приехме в Букурещ решението на комисията да не се противопостави на придобиването на Sky от 21st Century Fox. Всъщност така ще се стигне до незначително увеличаване на дела на 20th Century Fox в пазара на телевизионни предавания. И според нас, т.е. това беше позицията на комисията, с която тя оправда непротивопоставянето си на тази сделка в Ирландия, в Италия, в Германия присъства 21st Century Fox. Е, много голямо е влиянието е, на тази медия на Рупърт Мърдок. И е, мисля, че комисията не бе права да приеме това решение. Правата за разпространение не бяха отчетани. Е, всъщност, е, комисията е, казва няма да има много голямо увеличение на пазарния дял и това е единственият и критерий да, се противопостави, да не се противопостави на сделката, но смятам, че така значително ще бъде застрашено медийното разнообразие в Европа през едните години. Искам да прочета едно извлечение от приятата миналата година препоръка на съвета на Европа. Всички държави членки на Европейския съюз са, я е, възприели. Е, членовете на съвета на Европа, включително членовете на Европейския съюз, трябва да приемат е, нормативна уредба за медиите, която гарантира медийната биологичното разнообразие и плурализъм, да не се допуска концентрация, да създават предпоставки за плурализъм. Уредбата трябва да урежда косвената собственост върху медиите и ограничението да се ограничава собствеността върху медиите на лица, които заемат държавна длъжност правната среда в е, момента съществува, но трябва да карате държавите членки да спазват правилата. Like you... Искам сега да before, going... коментирам а, е, вашата дейност във връзка с медийния плурализъм, а, е, както и а, статуса и защитата на журналистите. Е, както бе казано, стандартите и защитата на журналистите са изложени на голяма заплаха. Тук една трета от е, страните, анализирани тази година Харватия, Ирландия, Италия, Румъния, Латвия, България, Гърция, Черна гора, Унгария и неизненадващо Турция – са страни, в които има средна до висока опасност за медиите, включително и най-вече за безопасността на журналистите. Показателите разкриват, че в много страни, съжалявам, че го повтарям, журналистите са заплашени от отправяне на преки, закани, физически нападения, заплахи в интернет, както и от цензура. Всъщност, може да се каже, че Платформата на съвета на Европа за утвърждаване на защитата и безопасността на журналистите потвърждава същото. Държавите е, допускат всичко това, като игнорират положителното си задължение да създават е, положителна среда за отразяване на обществените събития от страна на журналистите. Европейския съд по правата на човека, Съветът на Европа винаги са се борили именно за такава среда за журналистите. Вие сте прав, господин председател, Критериите са важни, но те са безполезни, ако не бъдат изпълнявани. Значи държавите имат задължение да гарантират безопасна среда, в която журналистите и всички останали работещи в медиите да могат безпрепятствено да упражняват професията си. В момента това не е така. И за това се надяваме силно, че Европейският парламент ще помогне да се окаже натиск върху държавите членки, за да изпълнят тази препоръка на Комитета на министрите на съвета на Европа за защита на журналистите. Е, тя бе почти единодушно приета през 2016 година. Само Русия се въздържа при гласуването. Е, значи, е, фактически оказва се, че държавите членки не желаят да изпълнят формулирани от самите тях техен ангажимент да защитават журналистите. Част от препоръката гласи, че държавите членки би трябвало да преразгледат националното си законодателство за медийната свобода, за да гарантират неговото съответствие с корпуса от норми за защита на правата на човека – като тук трябва да се извърши оценка от независим орган на това законодателство. Нито една от държавите членки на Европейския съюз не е изпълнила този ангажимент. Нито една държава членка не е извършила такъв преглед на законодателството. Не го е започнала дори. За това може само да се съжалява. Още нещо, много важно, според мен, за работата на журналистите са техните условия на труд. През 2015 година те бяха включени в, този критерий бе включен в монитора на плурализъм. В Чехия, Полша, Литва, Латвия, Испания, Словения и Ирландия тези условия са особено неблагоприятни. Значи има предпоставки за безпокойство. Неодавна направихме проучване за несигурните условия, при които работят журналистите. Европейския профсъюзен институт обнародва това проучване. Много са обезпокоителни неговите констатации във връзка с така нареченото професионално прегаряне. Вие споменахте, че 62% от журналистите имат здравни проблеми. Е, това въжи не само за Холандия, за целия Европейски съюз. Често пъти журналистите се питат в един момент от своята кариера, защо да продължават да работят това, няма смисъл. И има толкова много е, цензура. Е, Мерилин Кларк ще се спре на това по-подробно след малко. Искам е, да ви припомня, че има насоки на съвета на Европа, в които също се казва, че държавите членки на Европейския съюз трябва да обърнат надлежно внимание на значението на трудовото законодателство, засягащо журналистите, така че да не бъдат поставени те в несигурни условия на работа и да бъдат защитени от произволно уволнение. Е, вие засегнахте и една друга страна на темата за журналистиката – редакционната независимост. Тя има много голямо значение за медийното разнообразие. Укарикатуряването тук може да ни покаже, че често пъти журналистите черпят информация от един източник и това води до едноформено отразяване на всички събития. Пример за това е начина по който се отразява ситуацията с миграцията и беженците. Високо рискова дейност е журналистиката, но от друга страна, за да се разбира това, което правят журналистите, е необходима медийна грамотност. Трябва да се намерят нови модели на финансиране хората трябва да знаят колко е важно да продължат да съществуват независими медии, да се разработват платформи за граждани, на които да се качват различни статии. Трябва да бъдем изобретателни. Е, и гражданите могат е, да бъдат е, журналисти. Мисля, че дори натам върви издаването и натам ще се ориентира то в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря. И сега, както казахте, последният ни орадор, професор Марлин Кларк, която е доцент в факултета по психология към университета в Малта. Журналистите под натиск, нежелано намесване в тяхната работа, страх и страх от цензура. Това е названието на проучването, което тя ще ни представи. Госпожо Кларк, имате 10 минути е, защото трябва да чуем какво се е съдържало в това изследване и след това да дадем възможност на депутатите е, да зададат въпроси. Благодаря, господин председател. Върховно право в демокрацията е правото да се получава и разпространява информация. Е, това е важна предпоставка за развитието на цялото общество и на всеки индивид в него. Естествено, журналистите играят много важна роля във всеки обществен е, дебат. Те са обществения стражар. Те е, дискутират теми от обществен интерес, търсят отговорност от властимащите и гарантират достъпа на гражданите до надежна информация. За съжаление, през последното десетилетие виждаме, че се развръща една тактика да се попречи на журналистите е, да се изразяват свободно. Доклада на генералния секретар на Съвета на Европа от 2017 година откроява, че държавите членки не гарантират добра среда за работа на журналистите и са безпредседентни нивата на лишаване от свобода на журналисти. Е, този проблем съществува, както казах, от близо десетилетие и това бе основната причина за извършване на проучването, което ще представя. Бяхме мотивирани да съберем надежни данни, които да подпомогнат разработването на стратегически планове в тази област. Искахме е, да видим е, доколко е, има ненадлежна намеса в работата на журналистите, доколко е разпространен страхът и каква е връзката между ненадлежната намеса в работата на журналистите, техните страхове и цензурата. Използвахме една доста добра извадка от 940, близо 1000 журналисти от 47 държави членки на Съвета на Европа и Беларус. Поравно бяха разделени респондентите между мъже и жени. 46% от тях имаха кариера над 16 години. Е, включително сме привлекли и журналисти, които работят в интернет медии. Помолихме журналистите е, да ни кажат откъде са и е, през последните три години къде са отразявали обстановката. Голям брой от респондентите бяха от западни страни в Европейския съюз и извън тях. 24% имаше от страни в Юго-Источна Европа, 23% от източноевропейски страни, 13% от Турция и 6% от териториите в Южен Кавказ. Това са териториите, откъдето журналистите са извършвали репортажи. Ето забележителните и шокиращи до някъде резултати. Ненадлежната намеса има безпредседентно високи равнища. Виждате, например, че психологическото насилие бележи голям ръст. Две трети от респондентите са били подложени на такова. Заплахи, физически нападения, тормоз, преди всичко извършвани от държавни органи, но и от ръководството на медиите. Кибертормоза е много популярно средство за борба с журналистите – също така сплашването от така наречените групи по интереси е доста разпространено. Физическите нападения са били проблем за 31% от респондентите. Колегата от ОССЕ спомена, че има доста голям турмоз над жените журналисти, включително сексуален турмоз. За такъв дадоха информация преди всичко респондентите жени. 24% от респондентите са казали, че а, се чувстват защитени от целенасочено проследяване и наблюдение. 76% следователно не са защитени или не се чувстват защитени от а, скритото наблюдение на тяхната работа. По отношение на защитата на източниците, 48% се страхуват, а, че а, не през последните три години е, е била компрометирана защитата на източниците, които са ползвали. Що се отнася до сплашването чрез съдебната система, 23% от участниците в нашето проучване или са били задържани, или са били разследвани, или са били заплашвани с наказателно преследване, или са били наказателно преследвани по различни закони. Нормите за оглеветяване е, са най-често използвани е, като средство за борба с журналистите, но също така и националните закони за сигурността или за борба с тероризъм се използват срещу журналистите. Е, въпреки високите проценти на страх от сплашване и от посегателства, 35% значително голям брой от нашите респонденти смятат, че не разполагат е, с достатъчно адекватни механизми е, да се оплачат в тези случаи. Сега, каква е нагласата на журналистите? Как смятат те, че е вероятно да се постъпи спрямо тях? Има много голяма връзка между усещането на журналистите, че са заплашени и реалните цифри за посегателствата срещу тях, било те физически или психологически посегателства. Около една трета от респондентите – е, много се безпокоят за своята лична безопасност е, и за безопасността на своите приятели и семейства. Е, отражението на ненадлежната намеса в работата на журналистите е толкова голямо, че 40% от респондентите смятат, че животът им се променя от тази намеса. 37% смятат, че работата им се засяга неблагоприятно. Това означава, че журналистите а, е, са подложени на огромен психически стрес. Ето пък а, е, информацията а, е, за автоцензурата. Това е в пряка връзка с страховете на журналистите. Имаше респонденти, 31%, които е, признават, е, че са омекотили е, критичния тон на своите материали. 23% не са съобщили важна информация, 19% са променили съдържанието на репортажите си, за да отговорят на желанието на медията, в която работят и 15% изобщо са се отказали да правят репортажи. Ето един друг аспект на нашето проучване. Зададохме Зададохме въпроси, свързани с изследването на посттравматичния стрес при журналистите. 36% от нашите респонденти казват, че ненадлежната намеса в тяхната работа обаче ги е мотивирала да започнат още по-критично да отразяват действителността. Един респондент каза, че се е научил да приема някакво в обем коментари, изразяващи омраза. Това само означава, фактът, че има такива коментари, само означава, че това, което пише, има значение. Ето примери за ненадлежната намеса в работата на журналистите по региони. Тук искам да откроя някои от резултатите, които установихме за разпространението на тази намеса е, преди всичко съм взела информацията за Западна Европа, Европейски съюз и извън Европейския съюз. В е, Южния Кавказ и в Турция физическите нападения са много разпространени, но те са доста разпространени и в други региони, включително Европейския съюз е, и западноевропейските страни извън Европейския съюз. Значи, тук, както виждаме, и в страни с силни, традиционно силни демократични институции, тормозът на журналистите не е изключен. В Турция е най-голям процентът на сексуалните посегателства, преди всичко срещу жени. Психологическото насилие е, е на лице във всички региони, над 60% навсякъде. Журналистите в Турция смятат, че ги следят най-много, но във всичките пет региона, които проверихме, този факт е на лице и кибератаките срещу журналисти също са разпространени навсякъде. Е, по отношение на преследването от съдебната власт е, в Европейския съюз и в западната част на Европа и извън Европейския съюз, най-често срещу журналистите се използват нормите за клевета. Както бе споменато от Ренате, струва ми се, в нашето проучване има редица препоръки, но преди всичко се отправя призив към държавите членки е, да изпълнят ангажиментите, които са поели на международно ниво частност препоръката от 2016 година за защита на журналистиката и безопасността на журналистите и другите работещи в медиите. Тези препоръки предполагат превенция, защита на журналистите, наказване на извършителите на посегателства срещу журналистите, борба с безнаказаността и разпространение на информация за значимостта на журналистическата работа. Какви са средствата за защита? Съветът на Европа и има платформа онлайн за утвърждаване на защитата на журналистиката и безопасността на журналистите. Тя съществува от 2015 година, април месец, и е с доста големи успехи до сега. Благодаря много, госпожо Кларк. Преди да преминем към въпросите и отговорите, Искам да кажа, че имаше сравнителен анализ, изготвена за комисията Либе. Може ли професор Беар накратко да ни запознае с него? Десет минути ви отпускам, тъй като всички се за... разполагат с това проучване на хартиен носител. Моля само за кратко да ни го представите в неговите основни направления. Благодаря за проучването. Моля да ни запознаете с неговите основни моменти, за да могат след това колегите да имат възможност и да задават своите въпроси. Благодаря ви. Okay. Благодаря ви. Аз трябва да представя проучването, поискано от Комисията по граждански свободи. Проучването беше изготвено от, от отдел за политики С. Професор Байер, който седи до мен, както и аз, изготвихме заедно това проучване. Професор Байер е от университета в Унгария, аз от Будапешта. Плурализма на медиите е много важно предусловие за медийната свобода. Това е гаранция за представянето на различни гледни точки. Разработващите политики в Европейския парламент изразиха своето притеснение, защото вече от доста време се посяга на свободата на медиите, но все още няма консенсус за това какви действия да се предприемат. Това е така, въпреки че във всички държави членки до известна степен върху медиите се упражнява натиск. Медиите имат финансови и културни трудности в изпълнението на своята мисия. Имаме и цифровизацията. Първото, което сме написали на този слайд е, че когато економически и политически натиск се упражнява едновременно, се използват и правните вратички, тогава следва системно погазване на медийната свобода и плурализъм ние се опитваме да разгледаме каква е свободата на медиите на европейско ниво. Този въпрос трябва да се обвърже с разглеждането на демокрацията, правовата държава и основните права. Трябва да има и редовен преглед. Ясно е, че има отстъпление в държавите членки. В държавите членки се шири екстремизъм, популизъм, всичко това показва, че е необходимо действие на международно ниво. Задължението за плурализъм проистича от свободата на словото. Съдът в Страсбург подчерта, че държавите членки трябва да изпълнят своите задължения за плурализма. С други думи, от една страна държавата да не се намесва и от друга страна да се гарантира множеството различни видове издания на пазара. Това задължение се отнася и до наднационалното формирование, в този случай Европейския съюз. Освен това, Европейския съюз има правомощия да законодателства. Няма изрични такива правомощия за медийната свобода и плурализъм, но тези негласни правомощия а, са елемент от множество законодателни актове. Ще спомена ценностите по член 2 от ДЕС, член 7 процедурите за нарушение, Хартата на основните права, член 11, параграф 2, където се казва изрично, че свободата и плурализма на медиите се зачитат. Знаем, че съдът, освен това, разглежда и поведението на държавните членки, доколко той е в съответствие с европейското законодателство. Вредата за плурализма на медиите се отразява на всички в Европейския съюз, не само на отделната държава членка. Медийните политики са важни, защото в противен случай е, се стига и до заплаха за свободата на движението на хора, стоки и услуги. Ние предлагаме методика е, за редовно наблюдение на медиите, за да се види какви са потенциалните опасности в държавите членки. На 25 октомври Европейският парламент няколко месеца след като представихме проучването си за медийния плурализъм, прие резолюция с нея, с законодателя, се призовава да установи механизъм на европейско ниво за демокрация, върховенство на закона и основни права. Разгледани са основните опасности за медиите. Трябва да се учредят независими съвети на експертите във всяка държава членка – Те трябва да живеят в съответната държава членка и да съветват правителството как да се подобри плурализма на медиите. Всичко това е и разгледано в срокове от 5 години. При неуспех на предходния срок от 5 години, комисията трябва да започне процедура по нарушение съгласно член 8 или член 7. Сега ще дам думата на професор Бар за следващите препоръки. Ние разработихме инструмента за наблюдение на медийния плурализъм. Това е проект, чието резултати бяха готови 2014-15 година. Проведохме качествено проучване чрез задълбочени събеседвания с респонденти в държавите членки – Нашето заключение е, че ако има механизми за наблюдение, те не се виждат веднага с просто око. Разгледахме въпроси като собствеността, прозрачността, държавната помощ, намесата в политическата независимост. Тук може да видите какви са резултатите избраните страни. Страните в червено показват среден или голям риск за медийния плурализъм. Иначе всички държави членки са засегнати от проблема, всички те ще имат полза от препоръките за прозрачност на собствеността, законодателството, както и образователните програми. рисковите фактори според нас. Кръстосаната собственост, собственост и на партньорски индустрии, които участват в държавни поръчки. Скрити субсидии за политически преданите медии. Това е пазара в България, Унгария, Полша, Гърция. В Италия и Франция има обаче известна законодателна рамка, която до някъде намалява последиците от това явление. имаме и ниво на неофициална намеса. Когато тя е твърде голяма, разбира се, процентът вече от значение, защото промяната е не количествена, а качествена. Тук разглеждаме цензурата и пряката връзка между правителството и медиите. Правителството може да въздейства чрез финансирането и определене на съдържанието. строителството, банковия сектор, телекомуникациите и други области, в които се получават големи държавни субсидии, трябва да се разгледат тук. Това са индустриите, които са свързани с собствеността на медиите и в които се правят държавни поръчки. Частна собственост, която е близка обаче до управлението. Това определя по един невидим, но твърд начин и съдържанието в медиите. Тук може да се видят България и Румъния, съответно преките и непреки връзки към държавното влияние. Има и доста медийни източници, които се купуват от източници близки до правителството. Има и конкретни лица, които закупуват определени дружества по поръчка на правителството. След това финансирането е от обществено заплатени реклами. Заключението е, че в този случай се стигат до цензура по пътя на финансите и личните връзки. Това не се вижда веднага отвън, защото трябва да се знаят какви са тези лични връзки в едно общество. Във всички държави членки е разпространено това явление, но не в същата степен. Винаги между медиите и правителството е имало обвързаности, но в тези случаи вече не става дума само за няколко медийни издания, става дума изобщо за медиите в някои страни. Ако това бяха диктатури, нямаше да се очудваме, но става дума за държави членки в Европейския съюз. Не може да се говори за отделни нарушения на правата. По-скоро има натиск върху всички медии. Има демократичен дефицит на държавно ниво. Докато Европейския съюз е една демократична система, която работи чрез избори, както изборите за Европейския парламент. Не може да се допускат механизми за пропаганда. Извинете, казва председателя, но трябваше да изслушаме 10 оратора. имам проблем, защото веднага след това изслушване ни предстоят три много важни доклада. Вече деветима от колегите са се записали за изказване. Е, не виждам как можем да се справим за 20 минути с всичко това. За това ще ви помоля да преминете към заключенията, защото е ясно, че става дума за обемен доклад. Много ви моля, в противен случай, казва председателя, няма да можем да си свършим работата. Всеки разполага вече с вашия доклад. When making the recommendations, we kept in mind three goals. But number one, any recommend... И тъй препоръките. Първо, препоръките трябва да се съобразят с правомощията Европейския съюз има правомощия за държавните субсидии и прозрачността, например. На второ място би трябвало да се правят сравнително малки промени, така има по-голяма вероятност за успех приемане на тези промени на нивото, което взема решения но дългосрочно са необходими структурни промени. Няма да навлизам в подробности. Е, вие може да намерите тези препоръки. Да, казва председателя, всички наши членове разполагат с тези препоръки. И тъй, колеги, погледнете препоръките. Много съжалявам, че трябваше да ви прекъсна. Наистина отлично проучване. Мисля, че веднага можем да преминем към въпросите на колегите, защото имаме още три важни доклада и тъй колегите. Още веднъж ви благодаря. Сигурно ще има въпроси към вас. Надявам се да имате време, за да отговорите. Господин Юрек е първия. Моля ви най-много два минути, две минути, извинете, за всеки въпрос.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 първо искам да благодаря на нашите експерти за това, че представиха една толкова важна тема. Наистина е жалко, че в този дебат не обръщаме достатъчно внимание на дейностите на държавите членки и това, което правят някои от тях, например решението взето от Франция тази година. Например, забраната да се упражнява психологическо въздействие при прекъсване на бременността. Нека ви напомня за войната във Виетнам. Мисля, че изобщо нямаше да има дебат около войната в Виетнам, ако на медиите бяха запушвани устите. Погледнете какво се случва сега обаче. Всички закони, свързани с абортите. Свободата на медиите със сигурност тук е ограничена. Ето, ние говорихме за фалшивите новини, например, по-рано днес, но има някои от тях, на които ние не обръщаме достатъчно внимание. Защо обаче се упражнява селективно правораздаване? Например, ако се предприемат някакви мерки срещу свободата на словото, е едно. Но когато това се прави от консервативно правителство, прекъснате микрофона на оратора. Аз ще говоря полски. Благодаря wszystkim панелистам за bardzo wszechstronne podejście до тега problemu. Благодаря, благодаря на всички експерти. Много интересни, вълнуващи представения. Със сигурност научихме много по темата. Ясно е, че фалшивите новини са важна тема и ние трябва да обсъждаме тази тема, така както и натиска върху медиите – аз съм поляк и знам много добре какво означава ограничението на медийната свобода. В момента като че ли медиите започват да се използват за целите на пропагандата. има ограничения на неутралитета и независимостта на медиите. Ние обаче не разполагаме с необходимия механизъм, който да ни позволи да спрем тези намеси. Всъщност те са дело на една конкретна политическа партия. На второ място – концентрацията на медийна власт. Ние със сигурност трябва да се борим срещу нея. Медиите трябва да се демонополизират, е, защото в противен случай те просто е, биват унищожавани. Но как да дадем европейски отговор на всички тези проблеми? Няма да е лесно. Разбира се, качеството на работата на журналистите е много важно. Важна е и работата на полските журналисти за демокрацията. Благодаря, Ана Гомеш. Благодаря ви за възможността да имаме такова изслушване. Като човек от Португалия, аз наистина бях много впечатлена от това, което казахте за медийната концентрация. Как така комисията не го е предвидила? В Португалия Знаем, че има магнати от Ангола, които се опитаха да контролират португалските медии, не толкова защото те са печеливши, а за да може нещо да се публикува в Португалия и после да се вземе от Португалия от анголските медии да се публикува в Ангола. Да не говорим, че имахме и панамските досиета, липсата на контрол върху изпирането на пари, данъчните обежища. Над 10 милиарда бяха прехвърлени по този начин извън страната към офшорни компании. Да не говорим и за неотдавнашните кражби на военен материал в Португалия. Медиите ги разкриха, те наистина си вършат работата отлично. Иначе те са изложени, както всички останали, на заплахи, турмоз и в интернет. Вие вече описахте това. Положението в Унгария и Турция, според мен, е особено тревожно в това отношение. Но въпросът ми е следният. Ние разполагаме и с Евронюс – Виждате от заглавието Евро би трябвало да очакваме от Евронюз наистина добра медийна работа и плурализъм. Но чуваме, че там има големи проблеми. Контролът е най-вече този на чуждия капитал. Това не е Sky News и Fox, но тук комисията подходи изключително неполитически. политически Да не говорим, че има и заплахи за оклеветяване. Например, Евронюс ми изпрати писмо и заплаши, че ще ме съди за това, че съм ги оклеветила. Това изобщо не е така, разбира се, но мисля, че е крайно време Европейската комисия да се заеме с проблема и да постави въпроса дали са изпълнени задълженията съгласно европейските договори. Благодаря, Питер Нидер Мюлер. Благодаря ви. Първо благодаря за представенията. Медийната свобода и плурализъм е много съществена за демокрацията, но ще отправя и някои леко критични бележки. Първо, както се каза, ние не можем да си затваряме очите. Можем да сме критични към Турция, Черна гора и така нататък, но имаме две държави членки, имам предвид Польша и Унгария, където систематично се злоупотребява със свободата и плурализма на медиите. Мисля, че тук трябва ясно да се заяви. Става дума за либерални демокрации, те винаги ще се опитват да използват медиите. Вие споменахте трудностите на местните и регионални печатни медии. Те наистина имат трудности и в Польша и Унгария, докато това е изключително съществен източник на информираност. Затова трябва да защитим местните медии категорично. На второ място фалшивите новини и пропагандата – Всъщност това е официалната политика на полското и унгарско правителство. Нека не говорим общи приказки, а да кажем за какво конкретно става дума. Изключително важно е европейските правомощия при медийния плурализъм и медийната свобода да се засилят. Благодаря, Сесил Кенги. Благодаря. Благодаря за възможността да разглеждаме една толкова важна тема. Първо ще кажа, че е ясно, ние не можем да позволяваме да се посяга на демократичните свободи. Това е особено важно, защото Европа се роди като континент на свободата. Това означава свобода и плурализъм и на медиите. От тук и моят въпрос – Струва ми се, че вече можем да говорим за заплаха на демокрацията. Това до някъде се дължи и на цифровизацията. Защото технологиите навлизат в цялото пространство интернет е навсякъде, всеки може да каже абсолютно каквото си иска и това, според мен, застрашава демокрацията. Именно за това ние носим отговорността. Трябва да има някакви правила. Правила свързани с културата и с законодателството. За това аз се питам, коя е червената линия, която трябва да прокараме. Кое не бива да бъде допускано? Може би в хода на диалога ще установим къде е червената линия, защото би трябвало всеки да се чувства защитен. domnule președinte, și eu vreau să... Благодаря ви. Благодаря на всички за толкова интересния дебат. Благодаря и за представените проучвания на експертите. Много са интересни тези въпроси за всички нас, но аз имам следния въпрос. Към експертите фалшивите новини засягат всички. Мисля, че дългосрочно те ще повлияят на качеството и на нашата демокрация. Би трябвало, както се казва и в доклада, да се въведе механизъм, който да контролира и да опазва демократичните ценности в медиите. Разбира се, имаме фалшиви новини, имаме също така и журнализъм с много ниско качество, но и в двата случаи трябва да се запитаме – кой стои зад това явление, кой има интерес. Би трябвало да поемем своята отговорност, да защитим свободата, защото за да имаме свобода, трябва да изпълним отговорностите си. Има отлични журналисти, които успяват да разкрият скандални факти и обикновено точно тези са изложените на заплахи. Докато тези, които пишат лоши статии, тях никой не ги закача. Какво предлагате вие във връзка с качеството. Благодаря, Софи. Uh, Благодаря на всички, които се изказаха на трибуната. Благодаря и на нашата колега Барбара Спинели. Всички сме съгласни, много е важна медийната свобода и плурализъм. Но когато тези принципи трябва да се изпълняват на практика, възникват и трудностите. Като говорим за медиите, трябва да си даваме сметка, че това е и журнализъм, и социални медии. И от тук и парадокса. Фалшивите новини също са част от медийната свобода и плурализма. Откъде идват обаче тези фалшиви новини? Когато източникът е журналист, можем да се позовем на етичните принципи. Но понякога те идват и от всякакви политици, включително и лидери на западния свят, които говорят глупости – ние трябва да сме много внимателни, ако ще ограничаваме фалшивите новини. Както каза експертът, по-скоро трябва да се противопоставим, като заявяваме истината. Съгласна съм с това, което каза Тайнс Берман. Свободата на журналистите е ограничена от законите за борба с тероризма. Много ми е тъжно, че днес холандския парламент приема всъщност закон за борба с тероризма, който е изключително опасен за свободата на журналистите, както и за техните източници. Самата аз смятам, че това развитие е много обезпокоително. Някой спомена и за оклеветяването. Не забравяйте обаче, че в някои държави членки има все още закони срещу богохулството. И те са в сила. Имам въпрос. Вие казахте, че може би ни трябват повече обществени медии или, или повече обществено финансиране за медиите, но не възниква ли така опасността и от по-голяма политическа намеса? След това по собствеността на медиите и тази медийна концентрация. Въпросът ми е дали сте разгледали отделните държави членки или и трансграничната собственост и какви са заключенията за плурализма съответно. Накрая две наблюдения, нещо, което каза и колегата – Самите журналисти, според мен, също трябва да провеждат този дебат и трябва да говорят за стандарта на журналистиката. Има всякакви скандали, както знаем, а като обсъждаме медийната концентрация, да не забравяме, че не собствениците пишат статиите, а самите журналисти. Така че самите журналисти би трябвало да са по-критично настроени. И още нещо накрая – механизма за наблюдение на плурализма трябва да се превърне в нещо постоянно. Надявам се до година също така да нямаме отделен доклад по медийния плурализъм, а всичко това да стане част от доклада за правата на човека. Благодаря, Кенга Гао. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха в дискусията. Те споделиха много интересни идеи а, и мнения по време на проведеното изслушване. Според мен липсват някои елементи. Разпространението на фалшиви новини наистина е съществен проблем но някои от преждеговорившите повдигнаха въпроса и за качеството на материалите, качеството на източниците и професионализма. Комисията Либе в Европейския парламент постави е, задачата за изготвянето на едно наблюдение на изследване, което се представя тук. И раздела, който е посветен на Унгария, аз като депутат от Унгария разбирам добре ситуацията в Унгария, но начина по който се отразява тази част в изследването е по-скоро в областта на теориите на конспирациите не толкова е свързано с фалшивите новини, а по-скоро за конспирации, за а, предаване и така нататък. Може би това е материал по-скоро достоен за един таблоид, а в крайна сметка тук става въпрос за едно професионално изготвено изследване. Просто се споменават истории, които според мен не са верни, те не са подкрепени с факти или в най-добрия случай те почиват на високо субективни теории, слухове или коментари, които се разпространяват в Унгария или пък пък а, съмнителни а, статии в а, Унгария. И според мен те не бива да попадат в едно обосно, добре обосновано изследване. Смятам, че плурализма на медиите не е свързан с а, повече проблеми в Унгария от, в сравнение с а, плурализма на медиите в други страни. А, изследването показва примери с сериозна критика спрямо материалите публикувани в Унгария, заведените дела, а мисля, че тук журналистите трябва да имат свобода. Ние възложихме изготвянето на това изследване функционирането на други институции не се поставя под въпрос, не се поставя по въпроси констатациите в изследването. И наистина е. А, изпитвам съжаление спрямо хората, които трябва да взимат политически решения на базата на субективна информация от вида, в който е включена в този, това изследване. Например, идеята, че член 7 трябва незабавно да влезе в сила в секция 285 винаги, когато има проблеми. Това за мен не е оправдано. Uma pergunta, enfim, a liberdade de imprensa implica... Господин Мело, един въпрос. Свободата на медиите означава независимост на медиите. Сега, както и в миналото, това, което наблюдаваме в тази насока, е, мога да кажа, експлуатиране на журналистиката. И това е широко разпространено в някои направления в пресата. Има различни фактори, които определят това. И това е наистина много очевидно в някои страни защото журналисти много често разпространяват дори и лъжи. В други ситуации журналистите твърдят, че са независими, но виждаме точно обратното. По отношение на социалните медии – Политиците разполагат с един прекрасен инструмент да разпространяват политически послания без да са, се нуждаят от медиите. И това е бъдещето. Така че как тълкувате тази връзка между журналистите, медиите и различните медийни канали. Как виждате ролята на журналистите в този нов свят, имайки предвид ролята на социалните медии? Председателя, има ли още някой, който иска да се изкаже, но ще ви помоля съвсем накратко. Благодаря съвсем накратко. Благодаря на гостите ни, които ни представиха един всеобхватен преглед във връзка с проблемите на плурализма и свободата на медиите, един основен аспект в Европейския съюз. Благодаря на госпожа Спинели. Заедно с другите колеги работим усилено по този доклад. Още от самото начало господин Парко посочи, че от правна гледна точка ситуацията е сравнително добра в Европа, но има и много рискове, които съществуват в различно направление. От друга страна, госпожа Шриодер посочи, че трябва да има обща система за защита на журналистите от заплахи и натиск за да се гарантира свобода на информацията и да се осигури защита на журналистите, какви други мерки според вас трябва да бъдат установени? Някои от преждеговорившите се спряха на въпроса за фалшивите новини. В тази връзка мисля, че трябва да приемем мерки, защото трябва да постигнем баланс между свободата на медиите свободата и свободата на словото. И как можем да филтрираме а, фалшивите новини. На следващо място достъп до медиите сред жените. За съжаление, жените са подложени на повече натиск, напрежение и заплахи. Какво можем да направим, за да се справим с този проблем? Защото това наистина е много наболял проблем. На пето място, както госпожа Спинели посочи, трябва да се спрем и на въпроса за подаващите сигнали за нередности. Бих искала да чуя каква е позицията на експертите и по този въпрос. Благодаря, казва председателя. Един кратък въпрос накрая и от моя страна към професор Шрьодер и а, госпожа Кларк във връзка с казаното от Софи Инвелт за концентрацията на медиите това може да доведе до масови атаки спрямо пресата, спрямо конкретни лица, политически партии, които се осъществяват на уебсайтовете. Това могат да бъдат атаки спрямо жени политици. Това може би не са масови атаки от страна на журналисти и медии. Знаете какво имам предвид. Случва се по време на предизборни кампании, така че да се сплашат някои журналисти или пък политици по политически признак или по отношение на вижданията, позициите. Това може да се отрази и на цялостната политическа кампания. Това може да има и своите психологически измерения. Широко разпространено е в Съединените щати. Подобен въпрос отразен ли е и във вашите изследвания, защото голяма част от журналистите наистина вършат чудесна работа, но смятам, че това трябва да бъде отразено в подобни изследвания. Навсякъде има добри журналисти, но това може да бъде компрометирано от позицията на собствениците на медиите. И така започваме с господин Парко. Ще ви помоля да отговорите на поставените ключови въпроси. Не обязателно на всичко, което беше повдигнато, това, което според вас беше важно. Нямаме много време, така че ще ви помоля да бъдете кратки и ясни а, по тези въпроси, които представляват а, интерес за вас в рамките на 2-3 минути и след това ще чуем и останалите панелисти. И разбира се, ще ви помоля и за заключителни бележки. Благодаря. Благодаря, господин председател. Виждам, че наистина се очертава темата за фалшивите новини. Имаме семинар по темата утре. На базата на нашата дейност, първото нещо срещу фалшивите новини, е защитата на журналистите от политическо и търговско влияние. Трябва да се върнем на основните принципи. Защита на работата на журналистите, журналистическа независимост, като не се а, оказва влияние върху тяхната служба. Това е наистина много важно за борбата с фалшивите новини. Разбира се, имаме различни направления в интернет, начина по който трябва да реагираме, за да възпрепятстваме разпространението на фалшивите новини в интернет. Имаме едно задълбочено изследване в тази насока, което обхваща цяла Европа. Темата е много комплексна, но основният аспект е защитаването на журналистите и тяхната независимост, защита от прекалена концентрация на собствеността. Аз не съм а, толкова притеснен от концентрацията в международен план, но също така и концентрацията между медиите в една конкретна страна. Трансграничната концентрация може да се превърне в проблем на по-късен етап, но в момента се работи за подобряването на ситуацията в определени страни. Но със сигурност това е тема, която трябва да бъде проследена. И въпроса за жените и малцинствата. Смятам, че тук има съществени проблеми и в тази връзка трябва да ги изследваме малко по-задълбочено, но и да посочим, че има сериозни рискове. ситуацията е много по-лоша от това, което очаквахме. Освен това ми се иска да подчертая и за ситуацията в Турция и Черна гора, най-вече в Турция а, наистина показателите са а, в а, доста тревожни. А, тук отбелязахме подобни тревожни сигнали и в други страни и трябва да се предприемат действия. Трябва да има отделен раздел в изследването за конкретни държави членки в Европейския съюз, глава в която да се очертаят мерките, които трябва да се приемат в Европейския съюз и осигуряването на принципите на върховенството на закона. Благодаря, казва председателя. Благодаря господин Парко, а сега Тайс Берман. Благодаря Клод, благодаря за всички тези коментари и бележки. Във връзка с бележката ви за Франция, господин Юрек, седмица след погребението на Симон Вейл, истински герой във Франция, трудно ми е да не отговоря на вашия въпрос свободата на жените да взимат решение за това как се постъпва с тялото им е щекотлив въпрос в, както от законодателна гледна точка, така и от гледна точка на общественото мнение. Червената нишка, червената линия по отношение на фалшивите новини е точно цензурата. Защото цензурата, госпожо Кенге, ще доведе до повече цензура, която да се налага това ще бъде в ущърп на обществото и на отделните лица. Така че това е много простичка линия, без цензура, но да се премахнат фалшивите новини, фалшивата информация. Това е пряко свързано с професионалната етика и самоцензурата на журналистите. Те трябва много изрично да вземат позиция по отношение на собствениците, на политическия избор, който се осъществява в медиите. Така че един политически коментар от страна на журналист във вестника трябва да почива на ясен източник и всеки гражданин да направи преценка дали да се осланя на тази информация или не. Прекалено често вестници и журналисти не показват изрично откъде изхождат, каква е, какъв е източника на информация, кой е собственика. Това е въпрос свързан с професионалната етика, въпрос, който трябва да се разреши от самите журналисти. Трудно може да се наложи това от политиката, защото това ще ограничи свободата на медиите и свободата на словото, нещо, което не би искало да постигне обществото. Да, госпожо Индвелт, богохулството е в, заложено в много законодателни рамки в много държави и трябва да се отстрани както и по отношение на а, законите за нагробяванията. Един гръцки журналист беше глобен съвсем наскоро, защото а, нарече Златна зора, пример за новото направление в нацизма. И този журналист беше глупен за едно такова нагробяване, за изричане на обида. Ще спра до тук. Благодаря ви. Благодаря, Тайс. Знам, че всички имат да кажат много повече, така че ви благодаря за лаконичните изказвания. А сега Рената Шрьодер има думата. Благодаря. Мога да потвърдя само казаното от преждеговорившите. По отношение на фалшивите новини, както казах вече, дебатът е с политически окраски, но в областта на журналистиката вече и винаги е имало такова явление за фалшивите новини, начина по който те се разпространяват със социалните медии. Политиците използват социалните медии, Фейсбук, Това е свързано и с публичното финансиране. Разбира се, трябва да има много модели, не само един модел по кълъп, където да се гарантират и прозрачни, ясни критерии. Различните модели гарантират различните начини за финансиране и общественото въздействие, но трябва да има финансова независимост, а също така и политическа независимост. Мисля, че различни международни проекти за разследваща журналистика трябва да се осъществяват. Има много примери, например, с изтичането на информация, като досиетата от Панама и така нататък. Създаването на цифрови платформи също могат да бъдат полезни, но мисля, че поставянето на началото на дискусията е от съществено значение. Както и вие казахте, господин председател, изправени сме пред много проблеми във връзка с концентрацията на медиите, политическото влияние. Могат да се съглася с всичко това. Професионалната етика е от съществено значение но а, не бива да забравяме и условията на труд за журналистите. Когато те получават, да речем, само 10 евро за един материал, който публикуват, съвсем ясно можем да видим откъде произхождат и част от проблемите. И смятам, че към това трябва да насочим вниманието си в бъдеще. Благодаря много, Ренате. И сега ще чувам и професор Кларк. Ще бъда съвсем лаконична. Мисля, че всичко беше изтъкнато вече. Въпросът за цензурата е много важен. Не трябва да има цензура. Затова трябва да се създаде среда, в която журналистите да имат възможност да вършат работата си. Среда, в която няма насилие, няма заплахи, няма сплашване. Бих искала да насоча вниманието ви и към различни източници за разследване, които а, съществуват в различни държави членки. Това е много важно и по отношение на защитата на източниците на информация. Председателя, благодаря за всички тези много съществени коментари. Мисля, че е излишно да споменавам колко комплексен е този въпрос и колко а, важна е ролята на тази тема а, и мисля, че трябва да си напомняме, че в, има различни специфични за различните страни фактори, които играят съществена роля за гарантиране на плурализма на медиите. Няма как да покрием всичко, но мисля, че покрихме доста различни аспекти. Прекрасно изслушване и накрая ще дам думата на докладчика за заключителни бележки и оценка, така че ще помоля Барбара Спинели да закрие изслушването. Барбара. Благодаря, господин председател. Много благодаря и на всички експерти, които участваха в това изслушване. Съвсем накратко ще се спра на някои коментари. Има някои аспекти, които наистина не се развиват положително по отношение на показателите за свободата на медиите. Ако страни като Обединеното кралство присъстват в списък с, заедно с, с страни, в които не се зачита независимостта на медиите, мисля, че тук имаме тревожни тенденции. Ако подобни подобни обстоятелства водят до разпространяването на фалшивите новини. А, това го видяхме и в случая с Брексит. Мисля, че си заслужава да обърнем по-сериозно внимание на показателите, които се отчитат. На второ място, на базата на отказаното на Мерилин Кларк, наистина за мен е малка отеха това, че можем да отчетем травмата, която може да бъде проследена. На първо място, не, наистина не трябва да има травма. Няма полезно зло, за което да се говори. Но това е отвъд темата. На второ място, къде е тази червена линия по отношение на законодателните режими? Тук съм съгласна с господин Тайс Берман. Със сигурност е добре винаги да се дава прецедент на саморегулацията, защото а, ограниченията, които са наложени от а, държавата, е свързано с риска. Има много, две много добри, ста, а, извинете, два много добри членове за а, защита на свободата на медиите. На първо място член 10 от а, всеобщата харта за правата на човека за разпространяването на информация и правото за получаване на информация. Заложено е правото за читателите, зрителите, ползвателите на интернет за получаване на информация и това е пряко свързано с член 11 от Хартата на основните права там се съдържа нещо, което не се покрива от конвенцията, а именно плурализма на медиите паралелно с тяхната свобода. Благодаря на всички ви и съм сигурна, че ще продължим работата си през идните месеци. Председателя, благодаря Барбара, благодаря и на всички, които се включиха в дискусията, благодаря и на нашите експерти и гости за интересните изказвания. Благодаря ви, колеги, за това интересно изслушване и благодаря на колегите, които а, изготвиха доклада, който е изключително полезен. Благодаря ви. Уважаеми колеги, сега ще продължим с останалите точки от дневния ред. Благодаря на всички участници в изслушването. Colleagues, we're going to proceed with the business, so... Колеги, ще продължим нататък е, с обичайната си работа. За това ви моля, ако нямате отношение към следващия доклад и искате да излезете от залата, да го сторите тихо. Colleagues, if I could ask you to... И така, моля ви да напуснете без шум, тъй като Продължаваме с важната си работа днес сутринта. Продължаваме от точка 13. Борбата с настроенията срещу ромите. Основни права на ромите. Мога да направя кратка пауза, но трябва да се справите бързо с излизането от залата. Въпросът за основните права на ромското население занимава комисията Либе доста отдавна. Днес се занимаваме е, с рамката на Европейския съюз е, за националните стратегии за интеграция на ромите от 2011 година. Неодавнашно проучване показа, че все още в държавите членки предстои много работа. Нашия докладчик е а, докладчика за доклада ни по, ОС, по собствена инициатива във връзка с основните права в интеграцията на ромите в Европейския съюз и борбата с настроенията срещу тях. Докладчик е Сурая Пост. С удоволствие и давам думата веднага. Thank you, Claude. Благодаря за дадената ми дума. Най-напред искам да ви кажа, че изминалите месеци и години не бяха леки за мен. Положението на ромите все още във всички сфери на живота е тежко в повечето държави членки на Европейския съюз. Но ние непрекъснато трябва да се борим за това да им отделяме време и внимание. Сега беженската криза е заела по-голямата част от вниманието на съвета, на комисията, а дори на парламента и неговата комисия по основните права. Институционното пренебрежение също е форма на отрицателна нагласа срещу ромите, колкото и несъзнателна да е тях. Е, тази нагласа има много лица и се проявява на всички нива на европейското общество ежедневно или индивидуално или институционно пренебрежение, дискриминация, обвинения, превръщане на ромите в изкупителни жертви. Държавните органи проявяват това във всички сфери и на всички нива в държавите членки. Най-често Всъщност ромите нямат равен достъп или дори никакъв достъп до обществените услуги и блага. Отричат им се равните права и равното третиране. Е, ромите не участват е, в политическите процеси. Създават се дискриминационни програми, е, злоупотребява се със средства за подобряване на живота на ромите. Несъзнателната отрицателна нагласа срещу ромите дори понякога се забелязва в работата на европейските институции. Няколко програми, разработени специално за ромите, всъщност не стигат до тях. Често пъти не се отчитат трудностите, които това население трябва да преодолява. Те са подложени в продължение на векове на необоснована дискриминация и сега е крайно време да се ползват от същите права и същата защита, от която се ползват и другите граждани на Европейския съюз. По отношение на нашата работа върху проекта на доклад за ромите, е, проведохме интензивна работа през последните няколко месеца. Имаше различни работни срещи във връзка с нагласите срещу ромите. Имахме срещи с експерти и неправителствени организации, работещи по въпросите на ромите в цяла Европа. Срещнахме се с служби на различни европейски и международни институции, както и всички заинтересовани докладчици Сянка. Благодаря за техния принос и помощ в работата върху доклада. Искам специално да спомена колегата Боезо от секретарията на Либе. Без непрекъснатата подкрепа на колегата нямаше да мога да се справя и съм много благодарна за нея. Нагласите срещу ромите имат много големи отражения в най-различни посоки. Това лечи от последните проучвания на ниво Европейски съюз. В същото време гражданите трябва да знаят, че противоромските настроения се проявяват по най-различни начини. В лишаването от жилища, в дискриминацията, в липсата на гражданство и недаването на гражданство на ромите. Ние искаме да предприемем мерки на ниво Европейска комисия, държави членки и Европейски парламент. Смятам, че е редно да се създаде взаимно доверие между ромите и останалата част от обществото. Трябва да има нещо като помирителна комисия на ниво Европейски е, съюз, е, за да се е, признае, че ромите в продължение на векове са били подложени на преследване. Освен това се нуждаем от бяла книга. Поискала съм комисията да ангажира Европейския парламент в проучването за създаване на процес на помирение. Същевременно призовавам държавите членки да направят национални комисии за помиряване с историята и да включат темата за ромите в обучението по история в училищата. Необходимо е също да се разследва защо средствата отпуснати чрез различни фондове на Европейския съюз не стигат до ромите. Призовавам Сметната палата да направят проверка на програмите на Европейския съюз за заетост и образование и на инициативите за заетостта в тази връзка. Призовавам комисията да прецени дали програмите, които разработва и предлага, отговарят на изискванията за забрана на дискриминацията и при необходимост да вземе съответни мерки, включително като спира финансирането, когато се констатира злоупотреба със средства за ромите. Призовавам комисията да разшири програмите за правата на гражданите в Европа, като се учреди специално наблюдение върху проявата на антиромски настроения. На някои места в Европа изцяло се отрича достъпът на ромите до настаняване, до здравеопазване, до образование. Така от поколение на поколение те остават изолирани от обществото. По тази причина призовавам държавите членки спешно да сложат край на липсата на гражданство сред ромите и е, призовавам комисията да разработи проект за идентифициране и защита на лицата без гражданство. Трябва и да се осъдят онези държави членки, които извършват дискриминация при регистрирането на ражданията, като лишават ромите от документи за самоличност и така им отказват достъп до всички блага, проистичащи от притежаването на такъв документ. Призовавам държавите членки, включително чрез местните си органи, да предприемат всички необходими мерки, като не се допуска ромите да бъдат обременявани с липса на лични документи. Комисията трябва да следи за състоянието в държавите членки, като приеме актове, с които да ги задължи да издават на всички свои граждани лични документи. И най-сетне призовавам комисията рамката на Европейския съюз за национални стратегии за ромите да продължи да съществува и след 2020 година, като се предприемат всички мерки за борба с дискриминация в съответните области. Смятам, че антиромските настроения трябва да бъдат третирани като хоризонтален въпрос и да доведат до практически мерки на ниво държави членки за борба с това явление. На ниво комисия смятам, че трябва да се създаде проектен екип по ромските въпроси, чрез който да се следи премахването на дискриминацията във всички нейни форми. Това са само някои въпроси, отразени в моя проект на доклада. Ще видите, че той съдържа и много други подробно анализирани проблеми включително е, с оглед на изменения, внесени от колегите. Положението на ромите е наистина отчаиващо и за това аз е, смятам, е, че трябва да се работи много усилено. Очаквам по-нататъчната работа с всички колеги, които са докладчици Сянка. Очаквам да се работи активно по измененията. Темата ми е много скъпа. До сега с докладчиците в Сянка сътрудничим добре. Това въжи за всичките заседания, които сме провели, както и за личните ни контакти. Искам да в заключение да благодаря на Рита Форбер, която работи много усилено по доклада, както и, и Нико. Това са моите сътрудници. Благодаря. Благодаря, Сорая. Зная, че този доклад е, е по тема много важна за теб. Е, зная, че темата въобще е много важна за колегите. Зная, че има тук и други колеги, които са работили усилено по нея, проявяват голям интерес. Това е оправдано, тъй като сме длъжни да постигнем напредък. Е, вие очетахте един много интересен списък от стъпки, които следва да бъдат предприети, за да се преодолеят празнотите в нашата политика в тази важна сфера. Вие благодарихте на сътрудниците, но скоро започват летните почивки. Затова искам и аз да повторя благодарността към колегите. Всички или голяма част от тях ще са в отпуск от утре. Благодаря на Ана и нейния екип, благодаря на старшите сътрудници. Това е преди утре напълно изтощени да се гмурнете в лятната си вакансия. Сорая, вие много достойно благодарихте на своите сътрудници. Е, благодаря за това, че ми дадохте идеята и аз да го направя като цяло за комисията. И така, преминаваме към изказванията на колегите, които искат да се изкажат по вашия проект. Господин Чаки, който ще вземе думата като докладчик сянка от страна на МП. Благодаря ви. Благодаря, господин председателю. Благодаря за това, че работим по тази важна и обширна тема. Искам да благодаря за сътрудничеството с колегата, която работи върху доклада и неговия проект. Смятам, че той е много качествен. Мога да подкрепя от името на НП препоръките, които съдържат в него. Съжалявам, че подготвителната фаза на работата върху доклада е, бе прекалено кратка. Можеше да се навлезе в повече подробности. Някои въпроси, които бих желала да, поставя, ще внеса под формата на изменения. Опасявам се, е, и това е вече част от критичните ми бележки, не е напълно, опасявам се, че този документ не е напълно балансиран. Тук се акцентира върху задълженията на държавите членки, но не се засяга в такава степен въпросът за самоорганизирането на ромите е, за интелигентността на тази общност и възможността сама да се организира тя така, че да поеме отговорност за своето бъдеще. Е, Другият момент, в който виждам е, известно неравновесие, е, че документът клони към Запад, западната част на Европа. Ще спомена три държави членки, не за да ги соча обвинително с пръст, а за да кажа, че всъщност темата е с голяма тежест в три държави членки в източната част на Европейския съюз Румъния, България и моята държава Словакия, където всъщност процентът на ромското население е най-висок. В тези три страни наблюдаваме явление, което не съществува в западната част на Европа и това са ромските поселби. Срам за Европейския съюз е, е че търпим да живеят някои европейски граждани при толкова недостойни условия, на практика в гета. И говоря не от теоретична и абстрактна гледна точка. Аз съм бил е, заместник е, министър-председател на Словакия, отговорен за е, този въпрос. И за това имам личен опит е, с това. Е, ромските населени места по селби са тема, която заслужава е, специфично, отделено само на нея внимание, когато се работи по структурните фондове. И това е съществена предпоставка за решаване на ромския въпрос. Следващият важен въпрос е този за образованието на ромите. А към него трябва да добавим и въпроса за безработицата сред ромите. разликите между ромите и другите членове на обществото все повече се задълбочават. Нашето общество се нуждае от все повече квалифицирани свои членове, а в образованието при ромите се констатира голямо изоставане. И това отново е проблем по-дълбок в източноевропейските страни. Има програми, които са били тествани и са дали добри резултати, но не са въведени на национално ниво. Съгласна съм, съгласен съм с колегата госпожа Поста, че огромен проблем е този за дискриминацията. Той се проявява и в образованието. Страната, от която съм избран, Словакия, За мой срам, третата по големина политическа сила попадна в парламента с антиромска платформа. Когато Словакия пое председателството на съвета на министрите, министър-председателят също направи бележки насочени против ромите, за да отклони общественото внимание от съмненията за корупция. Е, ще дам е, думата на всички, към които бяха, бяха зададени тези въпроси и отправени бележките, за да вземат отношение, след като приключим изказванията. София Интвелт. Благодаря. Ще прочета кратко изявление от името на Сесилия Викстрем, която в момента председателства заседание на Комисията по петиции. Ето декларацията. Пет, повече от 500 години ромите са част от Европа. През този период е, те са били подлагани на трудности, на е, експулсиране, на институционализирана дискриминация през най-мрачните страници от е, европейската история. Те са намирали смъртта си в газовите камери на Холокоста. Сега антиромските настроения са широко разпространени в Европа. Очаквам да работя в тясно сътрудничество с докладчика в Сянка и е, с докладчика и в, с докладчиците Сянка за преодоляване на тези проблеми. Европа се нуждае от нова стратегия, от нов начин на мислене, от смели действия. Време е да се обърнем с лице към историята си и да поемем отговорност за бъдещето си. А вие казахте, че е, направихте това изявление от името на госпожа Викстръм, която е докладчик Сянка за Алде. Малин. Eh, Благодаря ви. Първо трябва да кажа, че говоря от името на Марина Албиол и се извинявам също така от нейна име. Тя нямаше как да бъде тук днес. Сега преминавам към английски язик. На първо място тя благодари на Сурая Пост за работата в сътрудничество с всички политически групи и най-вече НПО. Това е много важен доклад в борбата срещу антиромските настроения. Ние трябваше първо да ги определим, тъй като до сега това явление се е пренебрегвало. Текстът ще бъде добра основа за борбата срещу езика на омразата, насочен срещу ромите. Важно е Европейският парламент да излъчи категорично послание преди да се обсъди новата рамка за ромска интеграция. Ние имаме социален и политически проблем. Той засяга всички наши общества. Структурен расизъм, недостатъчно финансиране, дори и когато го има и той е от Европейския съюз, то не се използва по надлежен начин. Много често училищата извършват сегрегация на децата, не се строят домове за ромите. Трябва да се направи анализ наистина на различните видове дискриминация. Ние можем да работим заедно и да работим по ромите ЛГБТИ и ромите мигранти. Често ромите са прицел на действията на властите, отказва им се свободата на движение. Но ние можем да се борим единствено с едни добри обществени органи. Не смятаме, че частният сектор може да установи равенство. Правата трябва да се гарантират от държавата. Права на жилищно настаняване, санитарни условия – без да се гарантират тези права, няма как да се гарантира равен достъп. Нещо изключително важно, като се имат предвид и урязванията на много видове финансиране. Има изменения, но госпожа Алби още работи с докладчика. Сега преминавам към шведски, за да направя някои коментари. Е, Som du vet så jobbar vi nu med е, och ska snart rösta i jämställdhetsutskottet. Както знаете, в Комисията по правата на жените ние ще гласуваме по изменения, свързани с феминистката перспектива. Бихме искали да обърнем внимание на жените и момичетата роми. това, което ще гласуваме са специалните мерки за жените и момичетата, насочени към образованието, към повече овластяване, към свободата да разполагаш с тялото си. Ще има и конкретни текстове за сексуалното здраве. Надяваме се в окончателния доклад да има много добри текстове по тази тема. Благодаря ви. Госпожа Валеро от името на Зелените. Е, Благодаря. Продължавам на шведски. Благодаря на Сурая за отличния документ. Знам, че тя имаше още много идеи, които не успяха да влязат в текста заради ограниченията, които имаме при съставянето на доклади. Но благодаря на Сурая. Мисля, че имаме отлична основа за работа и можем да очакваме прекрасен резултат. Става дума за различни групи. Това са всъщност национални мълцинства – Имаме и ромите, които пристигнаха в нашата страна от други страни. Има финландски и шведски роми, но и много роми от бивша Югославска република, които се преселиха при нас. Всъщност те се натъкват на сходни проблеми. Имаме и други мигранти от Европейския съюз, пристигнали през последните години те превземат нашите градове и села. Това е ново явление, но няма как да си затваряме очите. Ние ще трябва да работим с тях. Те имат абсолютно същите права, като останалите мигранти от ЕС. Има и доста търсещи убежище роми, които идват от страни извън Европейския съюз. Те също пристигат в Швеция, например сръбски роми, една от най-големите групи търсещи убежище в Швеция. Въпреки, че бяха много, им се позволи да останат. Това е доста красноречиво не можем да го пренебрегнем. Трябва да разгледаме и положението в страните кандидатки, например Турция. Там имаме доклад за напредъка. Той беше прият в пленарна зала миналата седмица. В този доклад ние споменаваме и ромите в Турция. Ако има някаква възможност трябва да обсъдим и положението на ромите в страните кандидатки. Много материал има, така че трябва да решим по-скоро какво да оставим извън текста. Надявам се, че ще се съгласим по много от въпросите с Урая. Ще направим своите предложения в допълнение на нейните предложения. За нас са важни мигрантите от ЕС, търсещите обежище и от европейски страни и от страни кандидатки. Благодаря Питър Нидерланд. Накратко. Благодаря на Сурая. Много важен доклад за нашата комисия, но изобщо за Европейския съюз. Това е така, защото знаем, че ромите са най-голямото мълцинство в Европейския съюз. Ромите живеят в държави членки, следователно те са граждани на ЕС, така както и ние сме такива граждани. Бих искал да кажа, че може би ситуацията в различните държави членки е различна обаче. Агенцията по основните права говори за доста големи разлики източноевропейските страни имат своята специфика. Може би трябва да се подчертае ролята на социалната интеграция, равния достъп до пазара на труда, жилищното настаняване. Това е изключително важно. По това трябва да работим. Хареса ми това, което каза Малин, защото мисля, че и положението на ромската жена е много специфично. Там също предстои много работа. И един кратък коментар, може би Зорая трябва да помисли. Мисля, че трябва да говорим и за добрите примери на ромска интеграция, за добрите практики. В това отношение е добре да се говори за международните ромски стратегии и за директивата срещу дискриминацията. Един по-широк контекст, с други думи. Но на първо място благодаря още веднъж Сурая. Извинете, че бях оставил микрофона си включен, казва председател. Абсолютно съм съгласен, че има и положителни момент, е, модели на интеграция и те трябва да се включат. Е, не е уместно председателят да прави предложения, но просто ми хареса идеята. Ана Гомеш. В моята страна, Португалия, днес се обяви едно съвсем ново решение. публично министерство беше обвинено в расизъм. Това е така заради нападението на полицията над чернокожи младежи в Лисабонски квартал. Миналата седмица също времено беше погребението на един ромски гражданин. Оказа се, че той не може да бъде погребан в местното гробище заради расистските настроения на кмета, където е разположено това гробище. Нещо е абсолютно неприемливо. Ние говорим за страна, в която има политическа воля, Работи се, включително и с подкрепа на европейските фондове и то от доста време. Ние се опитваме да интегрираме ромската общност, но все още е има стигмата на расизма. Бих поканила Сурая да посети моята страна и да се убеди, както видяхме от тези случаи, за които говорих. За жалост това се случва не само в Португалия. Аз бях много отчудена от това, което каза словашкия колега току-що. Защото знаете какво е отношението на тази страна. Спомнете си кризата с бежанците и реакцията на Словакия, която тогава председателстваше. Аз бях абсолютно шокирана от техните аргументи. Непрекъснато има стигматизиране на ромите в Словакия. Тогава, освен това, се смесваше заплахата от тероризъм с мигрантите, с търсещите обежище. Аз наистина не можех да повярвам, че чувам такива расистки изявления. Нали, имаме общи ценности в Европа, така че съм съгласна с заключенията на докладчика. Ние трябва да направим много повече, економически и политически, но и не само това. Трябва да се работи за помирението не може да се продължи с този расизъм в Европейския съюз. Благодаря, Ана. Има ли други колеги, които искат думата? Може би и аз ще добавя един въпрос, Сурая, във връзка с този проект доклад. Ние сме имали доклади за младсинствата през годините – Знам как беше подредена и работата ни по ромския въпрос. Имам обаче питане за това, къде са големите концентрации на роми. Например, в западните страни, може би има по-рехаво разпределение вие ще обърнете ли внимание на този случай и съответно различния вид дискриминация? Според мен е необходимо да се разгледат стратегическите, економически подходи там, където има голяма концентрация също така в Централна и Източна Европа. Не знам дали така ще подходиш. С други думи, не би трябвало доклада да е ориентиран твърде много към Западна Европа или Източна Европа, защото това сигурно ще бъде една от критиките. Това е причината, поради която се интересувам от методиката на твоя доклад. Знаем, че в някои държави членки концентрацията е голяма, в други тя не е толкова голяма, но има сериозни проблеми заради беженската криза и някои други фактори. Би ли отговорила? Благодаря ви. Аз също ще говоря шведски. Първо, благодаря на всички за направените коментари. На Малин ще кажа, че много благодаря за направеното допълнение за положението на жените. Аз всъщност очаквах вашите предложения от Комисията по правата на жените. Мисля, че един текст тук не може да бъде твърде дълъг. Важното е всички да говорим с един глас. Ясно е, че ромските жени и момичета са особено уязвими. На Будил ще отговоря, че е много важно в доклада да говорим за европейски граждани от ромски происход, които са принудени да напуснат страните си и да просят в друга държава. Освен това, те често нямат достатъчно образование, нямат опит на работното място и за това се оказват на края на улицата пред супермаркетите на Европа. Много е важно в доклада да разгледаме това изражение на свободното движение – Може би, когато се е мислило за нормите за свободно движение, никой не се е сетил за ромите, за да посочи, че всъщност в техния случай предварителните условия са различни. Много от тях не разполагат с европейска здравна карта. Просто не се е обърнало внимание, че има една група, която е извън иерархиите на обществото. Когато се е работил по директивата срещу дискриминацията, също не е мислено за това. Точно това ми се иска да кажа в доклада. Имаме една много дълга история на антиромски настроения. Но ние няма да се справим с тези антиромски настроения, ако не извършим реална интеграция. Просто трябва не само да критикуваме, трябва да се заловим за работа. Имали сме резолюции срещу расизма, насочен срещу ромите. Сега е време за действие и тук ни трябва оперативен подход – Трябва да има комисия за установяване на истината, помирителна комисия, както каза и Жаки. Важно е ромите да поемат отговорността си също, но аз знам и какъв е личният ми опит. Когато ти се чувстваш като втора класа гражданин, когато и обществото стотици години ти го е казвало, в крайна сметка нямаш кой знае какво уважение към себе си. Ние трябва да работим по този проблем. Не бива ромите да се чувстват преследвани. Необходимо е да им подадем ръка, а те да поемат тази ръка и да заработят. Самата аз преди 15 години се чувствах като гражданин втора класа. Не ме интересуваше как е структурирано обществото, защото не бях негов член. И всъщност едва след много години си дадох сметка, че живея в несправедливо общество. Исках да допринеса, разполагах съзнания, знаех какво трябва да се направи докато не настъпи деня, в който след много лични усилия си казах не, аз съм гражданин първа класа, аз трябва да допринеса. Родих четири деца, и наистина се почувствах ангажирана с обществото. Гарантирам ви, че повечето ромски родители се чувстват по същия начин. Те искат бъдеще за своите деца. Искат децата им да бъдат мотивирани, да могат да кажат напиши си домашното, за да имаш високи бележки и така да стигнеш до университета, да имаш един добър живот. Това искат родителите включително и тези, които просят по улиците. Ако просят, то е за да може техните деца да нямат същия живот. За да могат да ходят на училище. Стратегията се основава на по-добра осведоменост във всички държави членки. И ясно е, че има разлики но основното са антиромските настроения. Това зависи от политиките, структурите, поемането на отговорност. Административните органи също трябва да си дадат сметка и да работят по-добре. Не може правата на човека да се зачита чрез някакви произволни системи. Демократичното общество означава участие. Всеки да има влияние, и този на улицата, и този, който е на върха. Хората трябва да проявяват взаимно уважение и според мен този доклад ще покрие темата и интелектуално, и емоционално. Благодаря на докладчиците в Сянка. Ние работихме наистина отлично. Опитах се да разгледам всички възможни аспекти, да имам предвид и докладчиците в Сянка и НПО. Благодаря, Сурая, благодаря и на докладчиците в Сянка. 18 юли е крайния срок за измененията. Сега преминаваме към общата процедура за международна закрила в Съюза. Преди година комисията представи втория законодателен пакет за системата на обежище. Знаете, колеги, че това беше законодателно предложение с приоритет. Само по темата миграция имаше 1596 изменения. Всичко това се случва най-вече в комисията Либе. Трябва да благодарим на докладчика Лаура Ферара. На 29 май тя представи проекта доклад, след което бяха предложени множество изменения, но ние малко закъсняваме. Ще дам веднага думата на Лора и се надявам да имаме достатъчно време по това толкова важно предложение. Заповядай. Благодаря, господин председател. Много благодаря и на докладчиците в Сянка от останалите групи за внесените измерен... изменения. Около 1600 изменения бяха внесени и това подчертава колко комплексна и деликатна от политическа гледна точка е тази тема във връзка с общата система за обежища. Миналата седмица в Страсбург организирахме първата среща, на която присъстваха докладчиците в Сянка, за да направим правим равносметка на внесените изменения и да филтрираме кои са политическите приоритети за различните политически групи и какви методи на работа можем да използваме. На пръв поглед, Измененията съдържат редица ключови аспекти, свързани с регламента и в различните политически групи има различен подход по тях. Ето защо Аз ще се опитам в документа да отчетем възможно най-голям брой изменения, така че да получим възможно най-широка подкрепа в рамките на парламента. Разбира се, трудно ще бъде да се водят преговори с съвета, комисията в рамките на тристранните срещи. Ето защо е важно парламента да има ясна позиция с възможно най-широка подкрепа. Аз лично се надявам, че ще имам възможност да водя преговори, така че да утвърдя позицията на парламента и да започнем преговорите от началото на следващата година. Съветът вече оформя позицията си, но доколкото разбрах вчера от естонското председателство, работата върви много бавно. И има много елементи, които очертават сериозните разлики между политическите групи. И тук визирам дали процедурата за приемане трябва да бъде с задължителен или факултивен характер и как да определяме третите страни, страните на происход, безопасните страни и така нататък. Във всички тези направления трябва да преценим дали системата да бъде с задължителен характер или да дадем възможност за гъвкавост на държавите членки, за това дали тази система да се прилага. По тези елементи трябва да свършим допълнителна работа, така че текста да бъде удовлетворителен за всички, имайки предвид основната цел, а именно достъпа до международна закрила за търсещите обежище. Същевременно обаче трябва да установим процедура, която да бъде възможно най-оптимизирана и ефективна. Що се отнася до графика и до разходите, не бихме искали да въвеждаме нови бюрократични аспекти, които да възпрепятстват нашите усилия. Има и други аспекти, по които позициите на различните политически групи се доближават. Надявам се, че ще можем скоро да постигнем компромис. Най-вече по отношение на правото за процедурни гаранции за търсещите обежище, сроковете на различните етапи от процедурата и тяхното оптимизиране. Тук не бива да забравяме каква е реалната ситуация в различните държави членки. В някои случаи графиците и сроковете са по-стрикни, отколкото в други. Трябва да спазим всички срокове, за да отчетем ситуацията на място в държавите членки. Процедурните задължения за лицата, търсещи убежище, мисля, че тук можем бързо да отбележим напредък. Като докладчик по този проекторегламент регламент, мога да посоча, че аз внесох редица изменения, чиято цел според мен е от съществено значение по отношение на доклада. Най-вече по начин, начина по който държавите членки определят безопасните трети страни. Процедурата за премахване на страната от списъка за сигурни трети страни. В моя проект доклад посочвам, че има автоматично прекратяване на процедурата по обжалване, когато това е необходимо. Когато има злоупотреби в системата, не мисля, че трябва да има автоматично отменяне на тези възможности при повторна молба. Като цяло това са елементите, които подлежат на дискусия между различните политически групи и сред докладчиците в Сянка. Благодаря ви, колеги, за свършената до сега работа. Сигурна съм, че ще продължим да работим в тясно сътрудничество, за да излезем с ясна позиция на Европейския парламент за нашите преговори с другите институции. Благодаря, Лора. Сега преминаваме към докладчиците в сянка. Започваме с Джорен Ланерс от НП. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем лаконичен, защото не съм проучил всички тези 1600 изменения задълбочено. Днес промених и датата си на заминаване и в куфара си ще включа и този доклад, така че ще имам интересно четиво. Благодаря на Лора, докладчика, за свършената работа, за всички заседания, които проведохме до момента. Мисля, че това е най-добрият начин да гарантираме, че ще излезем с ясна, стрикна позиция за парламента. И има много аспекти, по които има различни становища, но нейният подход е чудесен. Миналата седмица в Страсбург НП и Зелените напълно се съгласиха по приоритетите приоритетите. Няма съгласие за определянето на приоритетите, но а, поне по приоритетите имаме съгласие. Основната цел на процедурата за убежищата е да има упростена единна процедура в държавите членки, защото в момента има много големи раз... разлики. И от името на моята партия бих казал, че предпочитаме регламентът отново да се превърне в директива. Същевременно има много изменения, които предлагат по-голяма гъвкавост за държавите членки в рамките на регламента. Бих искал да апелирам за по-внимателен подход. Ако смятаме, че регламентът е удачният инструмент за подобни процедури по обежище, трябва да устоим на изкушението да предоставяме гъвкавост на държавите членки в различни направления, както се предлага в част от измененията, защото това ще ни доведе до една де-факто директива, а не това е основната цел на дей... дейността, която извършваме тук. Така че аз подкрепям идеята процедурите да бъдат а, равностойни, равни, еднакви в държавите членки и да има по-голяма прогнозируемост. И в крайна сметка най-важният елемент е да се постигне баланс между една страна гарантиране на правата на тези лица, които идват в Европейския съюз в търсене на убежище, защото те бягат от родината си заради преследване и война. От друга страна обаче трябва да подходим стриктно, т.е. процедурата не трябва да дава възможност за злоупотреби. И мисля, че това е един много важен баланс – така че разглеждайки някои от измененията, ми се струва, че колегите наистина настояват за гарантирането на гаранции за лицата търсещи убежище, но не подхождат много конструктивно по отношение на злоупотребите с нашата система. Аз мятам, че това е много централен въпрос за моята група. И това е пряко свързано и с въпроси, свързани с ускорена процедура, допустимост, сигурни трети страни страни. Освен това и а, прекратяването на процедурата преди отменянето на пътуването на полета. Това е централна тема за Европейския парламент. Освен това, не бива да забравяме, че тези процедури трябва да бъдат ефективни не ми доба, допада идеята, която е заложена в предложението на комисията, която е свързана с много бюрократични аспекти. Трябва тази процедура да се оптимизира, но същевременно в парламента трябва да бъдем наясно и с някои от евентуалните осложнения, които съществуват на място с работата с конкретни срокове и процедури. И не бива да забравяме, че тези а, хора, които работят, работят на място на базата на този регламент, ще могат да си вършат работата ефективно. Така че това са някои от моите бележки на този етап и очаквам да продължим доброто сътрудничество. Благодаря. Питър Нидел Мюллер от името на социалистите и демократите. Благодаря, благодаря на госпожа Ферара за отлично свършената работа. Аз не съм си сменил билета за моя полет. Аз разгледах измененията и участвах в измененията на групата на социалистите и демократите, които отразяват нашите приоритети. Нашите изменения се стремят да постигнат баланс между правата и задълженията, така че да има минимални стандарти при подаването на молба за обежище. Във всички случаи да се гарантира, че а, искащия обежище има достъп до а, правна помощ, а, така че а, едно юридическо лице да може да помогне при разглеждането на тази молба. Освен това да се осигури помощ на непълнолетни и малолетни лица по отношение на осигуряването на подкрепа. Също така помощ за уязвими лица, да се умекоти предложението на комисията по отношение на санкциите, налагани при вторични движения, да се оптимизират графиците и сроковете, така че подаващите заявления има достатъчно време да се запознаят с изискванията, освен това и за намаляването на тези процедури в случаите, в които не се подриват правата на лицата, търсещи убежище. Да се гарантира, че позицията на парламента по доклада на колегата Силви Гион се отразява в позицията на парламента по този текст, а също така да се въведе ясно понятие, което е с доброволен характер за безопасни трети страни. Сигурен съм, че този доклад е един от най-важните в рамките на общата а, система на Европейския съюз за убежищата. Ето защо в нашата група ще окажем подкрепа, така че да имаме ясна позиция на парламента в тази област. Благодаря, господин председател. Благодаря, Питър. От името на ЕКАРЕ, господин Хала Ахо. Благодаря, господин председател. Сърдечни благодарности към госпожа Ферара, докладчика по този текст. ЕКАРЕ приветства основната цел на предложението на Комисията за обща процедура за обежищата, за оптимизиране на процедурата и за прекратяване на вторичните движения и търсене на най-благоприятната система в Европейския съюз. Отхвърляме системата за споделяне на товара, предложена от Европейската комисия при загърбване на прерогативите на държавите членки. Целта на нашите изменения е да даде възможност на държавите членки за управление на потоците. Аз ще спомена някои ключови аспекти. Фокуса трябва да се премести от солидарност и споделяне на бреме към устойчивост към цялото общество. Органите, отговарящи за разглеждането на заявленията, трябва да имат възможност да разглеждат принадлежностите и информацията в цифровите устройства на подаващите тези молби. Някои критерии за уязвимост трябва да отпаднат от обстоятелствата за даването на статута за закрила. Заявителите трябва да имат възможност за безплатна правна помощ при обжалване, а не на всички етапи от процедурата. Според нас държавите членки трябва да имат по-голяма свобода за взимане на решения за допълнителни услуги, услуги, като например в областта на здравеопазването и психологическа подкрепа. Държавите членки трябва да имат по-голяма гъвкавост, когато има заплаха пред националната сигурност. Освен това, определянето на възрастта на заявителите трябва да има задължителен елемент. Е, бихме искали да подчертаем и задължителните елементи за сътрудничество с властите в държавите членки и сроковете за подаване на заявление трябва да бъдат допълнително затегнати. И така, това е всичко на този етап. Очакваме допълнителното конструктивно сътрудничество с доклада и останалите докладчици в сянка по това досие. Благодаря. Благодаря от името на Алде Софи Инвелт. Ще представи позицията на Сесилия Викстрем. Да, точно така ще представя нейната позиция, но първо ще направя два лични коментара като докладчик по директивата за конди... условията за прием. Съгласна съм с казаното от колегата Ленар за необходимостта от хармонизиране да не преминаваме отново към директива и да не създаваме излишна възможност за гъвкавост в рамките на регламента. Правилата трябва да бъдат навсякъде еднакви. Като докладчик бих искала наистина да има преглед на позициите, по които вече е гласувано по редица досиета, защото от самото начало посочихме, че ще има приравняване на позициите по различни досиета. Но тъй като гласуването по директивата за условията за приемане по Евродак има условия, които се различават, а дори и има противоречиви такива. Трябва да избегнем подобни ситуации. Трябва да да работим по тези досиета като част от пакет. И се обърнах към секретарията с молба да ни представи един преглед по позициите гласувани до момента и това ще ни даде насока за гласуването по това досие. Бележките на Сесилия Викстрем. Тя благодари на докладчика за конструктивния подход по работата по това досие. Има изключително голям брой изменения по доклада и ще бъде трудно да се постигне компромис. Нашата група ще се стреми да постигне една балансирана позиция, така че да има ефективна процедура за убежищата, като се зачитат правата на подаващите му оба за убежище. Не бива обаче да има една система с минимални критерии. Трябва да се гарантира а, достъпа до информация, което изгражда доверие в процедурата и гарантира избягването на грешки, които ще доведат до повече разходи. Трябва да се работи за по-голяма ефективност на системата. Един конкретен пример е свързан с достъпа до правна помощ. Комисията въвежда някои ограничения на това право, но заявителите имат право да обжалват това решение. Сесилия няма да бъде изненадана, ако допълнителните разходи за удължените процедури, което означава и удължени а, съдебни дела и процедури, ще а, бъде а, като превез в разходи, разходите за безплатна правна помощ. Трябва да припомня, че имаме и съответните процедури за а, системата за прием. Сесилия Викстрем смята, че трябва да се постигне разумен баланс между а, задълженията за заявителите и правата на тези лица те трябва да носят своята отговорност, но не е пропорционално да се отменят заявленията, просто защото те са пропуснали интервю пред съответните служби, така както се предлага от комисията. Голяма част от елементите от, в регламента са от практическо значение. Сесилия Викстрем смята, че трябва да се следва практически подход, така че общата европейска система за убежищата да бъде по-ефективна, отколкото е към момента момента. Благодаря. Благодаря, Софи. Ска Келър от името на Зелените. Заповядайте. Sorry, And, uh, of course... Благодаря на колегите и на докладчика за проведената дискусия до момента. Вече сме обсъдили нашите приоритети и смятам, че е наистина много важно да достигнем един окончателен резултат, който гарантира правото на убежище, което наистина може да бъде използвано. Важно е, според мен, и да отчетем ситуацията на място. Аз съм запозната с различни случаи, колегите споменаха и те някои примери за това, че това, което виждаме на практика, не е отразено в документите. Например, писма се изпращат на грешен адрес и тогава автоматично може да се вземе решение, че заявлението вече не е валидно но на тази база няма как да се работи по-нататък. Така че е наистина много важно тази система да сработи. Трябва да отчетем факта, че става въпрос и за хора и а, едно отрицателно решение може да има а, последици, застрашаващи живота на тези хора. Не бива да забравяме и този елемент. Трябва да подходим разумно и не трябва да залагаме допълнително бреме за държавите членки. За мен това включва и допълнителни проверки за допустим, допустимост, защото това ще означава де-факто втора процедура а, и допълнително бреме за служба службите и за търсещите убежище. И не мисля, че ще можем да се справим с тези ограничения, пред които сме изправени през последните година-две. И не мисля, че ще се справим и с една допълнителна процедура от този характер. Важно е да се засилят гаранциите по отношение на правото на търсещите убежище, защото последиците могат да бъдат много сериозни за тях. Трябва да подходим много внимателно и по отношение на допълнителни ограничения на техните права. Тук говоря за понятието трета страна, защото ако група търсещи убежище са прекосили границата от една страна в друга, то тогава няма как да гарантираме основното право за убежище. Същото въжи и за ускорената процедура. Смятам, че е грешно да допускаме, че ускорените процедури ще бъдат разумно решение за лица, които нямат добре обосновани молби за убежище, спрямо тези, които имат наистина добре обосновени молби. Всичко това изисква допълнителна работа и внимание. От друга страна, ускорената процедура има смисъл тогава, когато очакваме лица, например от Сирия, да внесат добре обосновани, аргументирани молби за убежище. Това са някои от приоритетите за нас, които очертах и на срещата с докладчиците в Сянка и очакваме бъдещето ни сътрудничество с доклада. И наистина трябва да подходим а, систематично по отношение на разпоредбите, които са залегнали в различни нормативни актове и е важно да следваме този принцип и за мен е важно да продължи функционирането на групата за контакт. Ако това не продължи, трябва да помислим альтернативен вариант. Благодаря, благодаря СКА. Преди да дам думата отново на Лаура, позволете ми един да дам възможност за кратък коментар на комисията и на председателството. Благодаря, господин председател. Аз също ще се опитам да бъда лаконичен. И ние искаме да благодарим на докладчика, на всички политически групи в комисията за големия труд, положен по този проект. Все още е, се проучват от комисията големият брой изменения. Не мога да реагирам на тях на този етап. Мисля, че броят на внесените изменения доказва не само колко сложен е актът, но и колко голямо значение вашата комисия, докладчикът и членовете на парламента отдават е, на темата. Ще приключим а, анализа на измененията в следващите седмици а, и от своя страна ви желаем успех в постигането на консенсуса между различаващите се позиции на отделните депутати. Искам съвсем накратко да припомня, основните цели на проекта на комисията за трансформиране на тази директива в регламента. Това е умишлен избор, направен от комисията. Основният императив е нуждата да се запази в Европейския съюз нормативна уредба, която позволява да се справим с огромния миграционен натиск, като гарантираме, че онези, които истински се нуждаят от защита, наистина ще я получат и че процедурите ще протичат възможно най-ефикасно, като средствата на държавите членки, техните ресурси се използват максимално рационално. Нужни са процесуални след... средства, чрез които да се гарантира, че заявленията на лица, не нуждаещи се от закрила, ще бъдат своевременно отхвърлени, а онези, които се нуждаят от закрила, ще получават такава своевременно е, ние също се нуждаем от е, по-хармонизиран подход. Има голямо разнообразие между националните системи и не трябва и в бъдеще то да води до вторични движения. Е, доста са различни националните системи, както казах. И тези разлики позволяват е, заявителите да избират в коя държава членка да подадат заявленията си, в зависимост от това къде им е най-изгодно да го направят. Е, тоест, стремим се да преодолеем чрез тази реформа голямата свобода на преценка, която се позволява от сегашната директива. Да изясним е, процесуалните средства и тяхното процесуално отражение, както и съществуването на е, списъци на трети сигурни страни. Смятаме, че това са необходими допълнения за по-ефикасното функциониране на споделените отговорности на държавите членки. И не на последно място, преминаването към регламента ще позволи да поделим бремето с трети страни е, в светлината на Нью-Йоркската декларация от миналата година. Смятаме, че е редно за тази цел да е, запазим и допълнително да изясним е, разпоредбите за първата страна на убежище. Надявам се, че тези разпоредби ще преминат от директивата в регламента. Необходимо е да създадем и гаранции, чрез които никой, който истински се нуждае от закрила, няма да бъде пропуснат. Смятам, че това най-ясно личи в предложението на комисията за всички заявители е, на първа инстанция да бъде предложена безплатна правна помощ, да няма нужда те да плащат за съдействието на адвокати. Е, тук ще предвидим съвсем малък брой изключения и смятаме, че новата система ще позволи надлежно да бъдат зачитани правата на заявителите, както и да се гарантира ефективното протичане на производството и неговата бързина. Що се отнася до конкретните изменения, които са внесени, мисля, че не е редно на този етап да навлизам в големи подробности. Е, ние сме коментирали е, доклада на докладчика. Мисля, че много от коментарите ни запазват своята валидност. Е, много от измененията са свързани с повишаване на ефикасността, изясняване на правата, по-добра защита на правата, но също така част от измененията заслужават по-внимателна работа и обмислене. Е, особено по отношение на допустимостта, използването на понятието за по-безопасна страна и понятието за разглеждане на заявленията по ускорен ред. Благодаря ви. Председателят, може ли да чуем накратко и председателството? Благодаря, господин председател, за дадената ми дума и за възможността да ви кажа докъде е стигнала работата по това досие в съвета. Благодаря на парламента и особено на докладчика и на докладчиците в Сянка за големия труд, който полагат по това досие. При Малтийското председателство работната група за убежището продължи да се занимава с този проект. Бяха разисквани проекти на компромисни предложения е, в пределите на така наречения тематичен подход, възприят от малтийското производство. Особено е, тежка тема в съвета се оказа защитата на лицата с специални е, потребности. Като тук съветът се стреми да осигури съответствие с други елементи на същия пакет – е, Малтийското председателство е, също се стремеше да рационализира производствата, сроковете и задачите, е, които поемат компетентните органи според различните проекти, включени в проекта. Има няколко текста в проекта, които все още не са били разисквани от работната група по убежището и при естонското председателство дискусиите ще продължат. Първата дискусия при естонското председателство ще бъде на заседанието на групата по въпросите на убежището следващата седмица. Целта ни е да приключим първото четене на проекта максимално бързо, за да продължим с второ четене и евентуално да оформим окончателната позиция на съвета по това досие. Председателят благодаря. Много добре е, че работите така интензивно. Искам да се присъединя към останалите, които изразиха благодарността си към Лаура и да й дам думата за заключителни слова. Да, ако ми позволите съвсем набързо, ще коментирам това, което чух. Благодаря на всички докладчици в Сянка, които се изказаха, както и на представителите на комисията и на съвета, които ни запознаха със своята позиция. Да, необходимо е да има някакво стандартизиране на производствата между държавите членки, защото е много важно, когато се въвежда едно производство, начините по които то се развива в държавите членки да си приличат. И има прекалено много за различия в момента и това е, може е, да доведе е, до пълно разминаване в резултатите на производството на различните места и до пълно отчаяние сред кандидатите за статут на беженец. За това е необходимо да имам максимален обем хармонизация. Съгласна съм, че е необходимо да има съгласуване на този проект с други проекти в пакета. Това го твърдим от самото начало. Всички досиета, които се разискват от Европейския парламент, трябва да бъдат разисквани на хоризонтална плоскост. Тоест, онова, което е общо между тях, да бъде и по еднакъв начин уредено. В крайна сметка говорим за една обща европейска система за предоставяне на убежище. Толкова от мен. Нямам какво друго да кажа. Сигурна съм, че ще продължим да работим в същия дух на сътрудничество при който сме работили до сега. Благодаря. Благодаря. Следващата а, следващото разискване на тази тема ще бъде а, след а, гадната вакансия. Тогава ще бъде и гласуването. Колеги, благодаря ви. Преустановявам заседанието. Ще се видим.